и ще трябва да сме много стри, стриктни с времето. И така, надявам се всеки успя да седне. Темата за следващия панел е човешки права за всички. и Европейската стратегия за хората с увреждания 2020-2030 и включващ европейски бюджет. Имаме много колеги, които да искат да се изкажат, включително и моята съпредседателка Гунта Анка, която е член на изпълнителния комитет на Европейския форум за на хората с увреждания. Исках да кажа няколко думи за доклада, който бе прият миналата седмица в Европейския парламент за стратегията за хора с увреждания на европейско равнище. Този доклад включва 8 различни теми, които отговарят на нашите приоритети. Достъп, включ, включаемост, достъп до обучение, образование, социална защита, здравеопазване и външни отношения. Тоест, контактите с трети страни, това са нашите приоритети. Докладът беше широко спектърен и задълбочен. И съзнателно решихме да организираме това мероприятие с Федерацията за аутизъм, за Асоциацията на хората с зрителни и слухови увреждания и с Европейския форум на хората с увреждания. Естествено, в, участват в това мероприятие и представители на националните парламенти, т.е. този доклад е резултат на сътрудничеството и с вас. Искам да благодаря на отделните групи и в парламента, което беше необходимо за приемането на доклада. Така комисията и да, държавите членки знаят какви са нашите приоритети и знаят, че особено много се застъпваме за правата на хората с увреждания. Защото именно тези хора са изправени пред проблеми и бариери в ежедневието си. Ние успяхме да съберем вашите предложения – и да ги включим в доклада. И сега може да кажем, това е доклад, прият от Европейския парламент за хората с увреждания. Включени са важни препоръки, които да се приемат. Надявам се, комисар Тайсен, вие ще ни помогнете в тази инициатива да променим положението на хората с увреждания. Ръкопляскания в залата. Е? Уважаеми дами и господа, добре дошли, здравейте. Добре дошли на всички, които са тук в залата, за да говорим по въпроси, които са толкова важни за всички нас, за всички нас хората с увреждания. Аз наистина се радвам на фразата, която чух, произнесен от господин Таяни. Той каза, че говорим за европейските ценности, за свободата, но в същото време говорим за конкретни мерки, така че тези ценности да станат реалност и те да станат реалност не за някой само, а за всеки го, който живее в Европейския съюз. Затова днес, тук и сега, при тази дискусия, дискусията за Европейската стратегия за хората с увреждания, ние искаме всички да участват. Всички политически партии, всички представители на синдикатите. Имаме също така и представители от нас, хората с увреждания. Мисля, че това е стъпка в правилната посока да се придвижим от хубави слова до конкретика, конкретни действия, които да се почувстват не само на равнище Европейски съюз в Брюксел, а които и да се почувстват в националната ни държави. Тук в, Бълка, в Белгия, но и в Латвия, откъдето съм аз. Имаме нужда от структуриран диалог – в който да участва всяка организация, било то национална или европейска за да се промени политиката и за да се защитят интересите на хората с увреждания. Само такъв диалог може да осигури прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Не става дума само за ратифициране, за подписване и поставяне на регала. Става дума за нейното и прилагане, така че хората с увреждания да живеят независим живот, независимо от това къде са, в коя страна. Нямаме много време за дълги въведителни слова. Преминаваме към дискусията. Ръкопляскания. Dank u wel, mevrouw Anka. Dan wil ik nu graag het woord geven aan... Благодаря. А сега искам да дам думата на Европейската комисарка Мариане Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми приятели, радвам се да присъствам тук на четвъртата сесия на Европейския форум на хората с увреждания. Преди една година започна това движение, когато чествахме десетата годишнина от приемането на Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания. Това беше горд момент, момент на постижения. Това беше първият път, когато договор за човешките права бе прият от Европейския съюз. Тази година се навършват и 60 години от декларацията за недискриминация. През 1997 година се създаде и Европейския форум за, хората с, за правата на хората с увреждания – и благодарение на този форум се чува гласът на хората с увреждания. Той се чува ясно на европейско равнище. Миналия четвъртък говорих в пленарната зала по темата напредъка на стратегията за хората с увреждания 2010-2020 година. Аз казах, че до 2020 година един от пет европейци ще е човек с увреждания. Предизвикателствата стават все по-големи. Трябва да започнем да мислим за това как Европа да прилага конвенцията след 2020 година. Смятам, че тази конференция днес предлага възможност да почнем да мислим за това включването, честността, това е важно. Ние работим, за да осигурим да не оставяме никого забравен. Имаме три ангажимента. Най-напред, заедно с държавите членки, имаме правното задължение да приложим конвенцията на ОНЕ. На второ място и трите европейски институции застават за стълба на социалните права. Подкрепен е този стълб от социалните партньори и економическия и социален комитет. Този стълб залага равните права на всички, включително и се вземат предвид и правата на хората с увреждания. Освен това, имаме и целите за устойчиво развитие. Устойчиво развитие за всички, включително и за хората с увреждания. Нашата стратегия за хората с увреждания ни води, когато прил... става дума за прилагането на конвенцията. Миналата година комисията публикува доклад за нашия напредък. Той показва, че хората с увреждания се, справ... са, са изложени на по-голям риск от социално изключване от всички останали. 71% е средното, средната стойност, но 48% е процентът за хората с увреждания. Един от три човека с увреждания са изправени пред риск от бедност. Европа има нужда и от вашите способности. Надяваме се, променяме нещата в по-добре. Към по-добро. Европа става по-достъпна. Имаме директива за достъпност към приложения и интернет страници. Присъединяването ни към договора от Маракеш ще направи книгите по-достъпни. Имаме и разпоредби за достъпност в обществените поръчки и в услугите от телекомите. Имаме и предложение за закона, за акта за достъпност. Утре на заседанието на съвета аз ще препоръчам одобряването на този акт и приемането му. Мобилността, свободното движение е важно. И тук имаме пилотни проекти, картата за хора с увреждания, здравната система. Това са мерки, които приемаме за подкрепа на хората с увреждания, включително и програмата Erasmus+. Това, дами и господа, са някои от примерите, които показват добавената стойност на европейско равнище. Но много трябва още да се направи. Трябва да започнем да мислим за бъдещите цели на стратегията на, за хората с увреждания. Вземаме предвид наблюденията на комитета на ОНЕ, включително и взимаме и резолюцията на парламента, приета миналата седмица, както каза и Хелга Стивенс, и също така се вслушаме във вашия глас. Мотото Нищо за вас без вас. Това мото е важно. Вашия глас трябва да бъде чут в този дебат. И така ще организираме публични консултации, за да ви чуем, за да, видим, за да чуем вашата, вашия глас. Ще има конференция до година, включително и конференция през пролета на 2018 година. Но ние трябва да се подготвим. Трябва да подготвим следващата комисия – за да имаме добра стратегия, трябва да оценим това, което е направено и трябва да знаем какво искаме да постигнем. Нека не забравяме още нещо. Нашия бюджет. Той е много важен. Повече от 268 човека с увреждания бяха под, подкрепени от фондовете на Европейския съюз. 268 000 човека. Надяваме се, подобни мерки ще бъдат прияти утре от съвета. Винаги е проблем въпросът с парите и Брексит осложнява решенията, свързани с бюджета бюджетите след 2020 година няма да бъдат намалени за социалните, що се отнася до социалните разходи. Инвестицията в хората е важна. Подкрепата за социалните права е важна. И прилагането на конвенцията на ОНЕ е също важно. В заключение, само заедно може да разрушим бариерите в Европа. Днес ние, дойдо, ние сме тук, за да ви чуем и се надявам, че депутатите от Европейския парламент, социалните партньори, неправителствените организации също ще участват в дебата. Благодаря ви. Ръкопляскания в салата. Ja, eh, Следващият оратор е заместник председателя на интергрупата за увреждания на Европейския парламент Мариан Харкин. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Най-напред искам да ви приветствам в Европейския парламент. Благодаря ви за присъствието. За нас то е възможност да разговаряме с вас, но което е не по-малко важно, да чуем какво имате да ни кажете. Има нещо, което знам със сигурност. Ние, които нямаме увреждания и, и които нямаме в семейство си член с, с увреждане, не знаем какво означава да имаш увреждане – и да живееш с него всеки ден и седмици. Аз научих това съвсем наскоро. Срамувам се от това, че въпреки, че съм заместник председател на интергрупата за увреждания, за пръв път назначих човек на инвалидна количка. И благодарение на тази жена разбрахме колко а, е недостъпен а, града. А, ако не бяха моите служители и останалите служители, които помогнаха на тази жена да стига до работното си място в парламента, тя нямаше да успее. Тази млада жена а, ни научи на нещо много ценно. Вършим чудесна работа тук. Много се радвам, че съм на един подиум с госпожа комисаря, която представи чудесни предложения, и с госпожа Стивенс, която наскоро разработи чудесна стратегия за лицата с увреждания. Но заедно с това ние сме дистанцирани и само личният опит а, ти дава възможност да разбереш за какво точно става а, дума. Аз не искам да омалуважавам а, значението на това уврежданията да бъдат включени в цялото законодателство, защото в противен случай прилагането на конвенцията за ООН ще бъде безсмислено. Предишни оратори се спряха на това. Аз по-скоро ще се спра на два въпроса. Първо, като заместник председател на интергрупата за увреждане, ще ви а, представя няколко плана, по които работим. И тук искам да благодаря от все сърце на Европейския форум на лицата с увреждания, които ни помогнаха. Те представиха рамката, в която работим и им благодаря за безценната помощ. В интергрупата в момента най-важният въпрос е изпълнението на конвенцията на ОНЕ. Знам, че тук има колеги от цяла Европа. Надявам се, че нямате нищо против да спомена Ирландия защото сме последната страна в Европа, която не е ратифицирала тази конвенция. И аз бих искала да призова Ирландия да ратифицира тази конвенция. But of course we all know it's not just about ratifying. Тук не става дума само за ратификация, става дума за изпълнение. Наскоро, през последните две години, формулирахме е, наблюдения за положението в европейските институции. На тази основа Европейския парламент започна работа, е, за да бъде дейността смислена, да не е само на думи. За първи път а, правозащитен орган формулира препоръки към Европейския парламент. И работата ни сега е да се погрижим а, изпълнението да продължи. Става дума и за детайли, като бюджети, срокове, следене за напредъка не е нещо, което се върши и след това го забравяш. Работата продължава. Това е процес. В интергрупата също така обсъждаме идеята за свободното движение. Свободното движение за нас е даденост, но когато имаш увреждания, това не е така. Имаш нужда от помощ. И ние в парламента можем да направим така, че някои от програмите ни, като Еразъм и в момента обсъждаме Европейския форум, Европейския корпус за солидарност, целта е да има достъпност за тези хора, когато преминават границите. Други важни въпроси, имащи отношението към стратегията, е многодишната финансова рамка. Този път трябва да направим така, че всичките ни програми и политики да отговарят на нуждите на лицата с уврежданията. Последното, което искам да кажа е, че ние се стремим заседанията ни да станат достъпни. Споменавам Хелга Стивен, защото тя а, дава чудесен пример и ни научи на много ценни неща. Последното, което искам да кажа, е, че в 12 часа днес да, с Евелин Гебхарт, която е заместник-председател, отговаря за информационните технологии, разбра, отидахме в службата за информационни технологии. Те ни показаха как осигуряват достъпно за лицата с увреждания. Понякога смятаме, че лицата с увреждания са някъде другаде, но всъщност те са наши колеги. Има нещо, което забравяме. Всеки може да придобие увреждане във всеки един момент от живота си. Служителите в този отдел на парламента работят по мерки за подкрепа за своите колеги. Истината е, че те ни служат за пример. Мисля, че усилията им трябва да получат оценка от всички. Не е достатъчно да създаваме законодателство, а, трябва да водим с пример. Филмът а, приключва с въпросът, а вие къде сте тук? Това е въпрос, който всички ние трябва да си зададем. Благодаря, госпожо Харкин. Сега искам да променя програмата и да ви попитам доволни ли сте от субтитрите? Има ли някой, който не вижда екрана от мястото си? Ако е така, можем да, да се опитаме да ви преместим по-напред. Не дайте да страдате мълчаливо. Сега едно съобщение от господин Варда Кастанист. В, в края на октомври 2015 година комисария, която е от ясната ми страна, дойде на заседание на изпълнителния ни комитет а, в Брюксел и когато я попитахме кога ще се публикува текста на Европейския акт за лицата с увреждания. Тя каза, че на 3 декември предложението ще се публикува. Така и стана. На 2 декември 2015 година комисията представи предложението си и аз казах, че не помня други комисари, които да са изпълнили обещанието си в е, обещания срок. В септември тази година парламентът в Страсбург е, прие позицията си за Европейския акт за достъпност и както ни каза комисарят, е, съветът утре се надяваме да приеме общия си подход. Представихме ви една резолюция, която да се приеме днес, в която призоваваме съвета да пристъпи към приемане на общия подход към Европейския акт за достъпност. Преди да ви помоля да го одобрите, искам да кажа две неща. Комисарят ще се съгласи, че имаме нужда от ясна стратегия за лицата с увреждания за периода 2020-2030 година за изпълнение на Конвенцията на ОНЕ. Ние ще положим всички усилия да ви подпомогнем в тези усилия, за да оставим предложение за следващата комисия защото ако трябва следващата комисия да разработи предложението, ще загубим няколко години. Второ, бихме искали да отбележим десетата годишнина от е, сключването на конвенцията на ООН. Искаме да ви помолим да имате това предвид. Причината не е церемониална. Много е важно в началото на десетилетието да се мобилизират европейските общества и взимащите решения, а и ние самите. В началото на новата стратегия и в началото на нова ера, надяваме се, да оставим своя положителен отпечатък върху усилията за достъпност на Европейския съюз, не само като инфраструктура и интернет, но и като права и възможност гражданите да упражняват своите права. И сега, колеги, съгласни ли сте утре да призовем съветът да не се бави повече? Благодаря ви. Благодаря, Хелга. Благодаря, господин Варда Кастанис. Посланието ви е пределно ясно. Сега продължаваме с програмата. Много ви моля, не превишавайте определеното време. В противен случай няма да успеем да чуем участниците в залата. Следващият оратор е Емилио Райли, Европейският омбудсман. Заповядайте, госпожо. Благодаря, госпожо председател. председател Господин председател на Европейския форум за лица с увреждания, драги гости, дами и господа, най-напред Искам да благодаря на организаторите за това, че ме поканиха на тази важна проява като член на рамката за наблюдение на конвенцията. Последният парламент на лицата с увреждане беше през 2012 година след като Европейски съюз ратифицира конвенция. Това беше началото на обещаваща, но и трудна инициатива за превръщането на конвенцията а, в а, реален живот. Трудността на процеса беше пределно ясно за мен като ирландски гражданин, тъй като Ирландия, както напомни Мариан Харкин, е единствената държава членка, която не е ратифицирала конвенцията, което е жалко. Аз се надявам, че тази инициатива тази седмица от ирландския министр, натоварен с въпросите на уврежданията, ще доведе до, до забавената ратификация. Комитета по конвенцията излезе с заключителни наблюдения към Европейския съюз. Те са практически насоки. Истински ангажимент означава думите на страницата да бъдат превърнати в, пре... в практически измериви инициативи. Европейския омбудсман разглежда жалби на гражданият, като достъпност на сградите, здравно осигуряване за деца с увреждания, превод на жестомичен език на прояви на Европейски съюз и участие в конкурси за назначение. Заключителните наблюдения на комитета на конвенцията вдъхнови стратегическата ми работа. Ще ви дам някои примери. През 2016 година след наблюденията на комитета и представянето на жалби, аз предприеха стратегически, стратегически разследвания за това дали а, лечението на лица с а, увреждания по а, системата за здравно, за здравно осигуряване на Европейския съюз съответства на Конвенцията на за правата на лицата с увреждания. Пълното възстановяване за медицинските разходи се допуска за сериозни заболявания но за да бъде едно заболяване признато за сериозно, трябва да се удовлетворят четири критерия, в това число съкратена прогноза. Казах на председателя Юнкер, че този медицински подход към увреждания не съответства на социалния подход, който се насърчава от конвенцията на ОНЕ. Много увреждания не ограничават прогнозата но въпреки това са свързани с висока цена за разходи и услуги, които са необходими за равнопоставеност участие в обществото. След отговора на комисията, моят екип се срещна с комисията, след това започнах консултация насочена към Сдружения на служители на Европейския съюз с увреждания. Някои от предложенията предлагат комисията да направи оценка дали всички разпоредби, имащи отношение към здравноосигурителната система, трябва да се преразгледат с оглед на конвенцията и дали е необходимо да се приеме неизчерпателен смисъл на е, устройства и средства, е, които подлежат на възстановяване по системата за здравно осигуряване. Комитета също така изрази тревоги за достъпността на вебсайтовете на европейските институции и миналата година приветствахме приемането на директива за достъпността на вебсайтовете на обществените органи. Въпреки, че това не се отнася към вебсайтовете и мобилните приложения на европейските институции, те са призовани да спазват изискванията за достъпност. През юли 2017 година предприех стратегическа анкета за достъпността на вебсайтовете на комисията, както и онлайн инструментите. През, комис... през октомври 2017 година комисията пое ангажимент за редица дейности, в това число пилотен проект за избрани страници от междуинституционалния портал Европа EU, така че да има лесно разбираеми формати и курсовете за достъпност да бъдат задължителни за служителите. Като омбудсман аз съм длъжна да давам добър пример. На нашия вебсайт има лесно разбираемо обяснение за дейността ни на 24 езика. Също така наскоро реших да въведа задължително обучение за служителите, работещи по вебсайт. Края на стратегията за увреждания бележи ново начало. Остават много предизвикателства, но ние трябва да се изправим пред тях. Яснотата, сроковете и наблюдени са задължителни. В заключение, тази седмица гледах програма по британската телевизия, която проследява усилият на 10 лица с увреждания да намерят работа. Поразиме една млада жена, която страда от церебрална парализа. Тя се опитваше да си намери работа в, жур... в областта на журналистиката. В един момент тя е трябвало да пътува 3 часа от работното си място с градския транспорт, за да си намери време на работа. Тя не казваше на колегите си каква, какво й причинява това, защото не иска да бъде третирана по различен начин. Ако искаме от конвенцията да има реална полза, страданията, като на тази млада жена, не трябва да съществуват. Аз смятам, че се намираме в е, решителен момент. Това е възможност, която не трябва да се пропуска. Възможност да покажем, че Европейския съюз може да отговори на очакванията на гражданите и да бъде водещ пример в областта на защита на човешките права. Благодаря ви за вниманието. Eh, Председателят. Благодаря ви, госпожо Орайли. Благодаря за всичко, което правите в качеството ви на омбудсман. Искам особено да подчертая вашето разбиране за разликата между медицинския подход и подхода от гледна точка на правата на човека. Защото хората с увреждания не са просто пациенти. Колкото по-добре се разбере това, по-добре ще можем да живеем. Сега искам да дам думата на човека до мен, на генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Висентини. Благодаря, госпожо председател, благодаря за поканата отправена към Конфедерацията на Европейските профсъюзи да участваме в тази важна дискусия. Когато влязох в тази зала, бях силно впечатлен, защото никога не съм виждал залата толкова пълна, както я виждам днес. Благодарение на вас. Благодаря ви за вашата способност да мобилизирате толкова много хора, които да присъстват днес – за участие в тази важна дискусия днес. На второ място искам да кажа нещо от по-личен характер. Искам да поздравя италианската делегация, лицата с увреждания, които са тук. Те са приятели, с които съм си сътрудничил като синдикалист в моята страна и искам да ги поздравя лично. Отново на английски. Какво означава Европейската конфедерация на профсъюзите? Това е обединение на 30, 90 конфедерации от държавите членки, представляващи 45 милиона работещи. Сред тези 45 милиона души има много хора, които са с увреждания. Тоест, ние ги представляваме всички. Искаме нашите стратегии да допринасят за по-добри резултати за хората, които представляваме. Днес искам да обърна внимание върху гледната точка на синдикатите по въпроса за равните възможности и приобщаването на пазара на труда и в обществото на хората с, обществ... хората с обреждания. Ролята на синдикатите е важна в това отношение за да могат да бъдат спазвани правата, особено на пазара на труда и на лицата, които искат да намерят място на този пазар на труда, но намират това за трудно по различни причини, сред които и дискриминация. Ние зна... Вие знаете по-добре от мен какво е предвидено в Конвенцията на ООН, но има европейска рамка, която също е важна, тук се имам предвид хартата за основните права, хартата за социалните права, както и целите за устойчиво развитие, прияти от ООН, както и социалният стълб, който беше обнародван преди няколко седмици. Относно Европейския стълб на за права на човека. Това, според нас, е голямо постижение, тъй като поставя в центъра на вниманието социалния дебат, което до сега не беше така, тъй като все по-малко се говори за европейски социален модел на пазарна економика. Сега искаме да се върнем към социалните ценности, които са в основата на Съюза. Европейският стълб на социалните права също обръща внимание на хората с увреждания, които трябва да им бъде гарантирано да имат достатъчно доходи, за да могат да живеят достойно, също да има среда за тях, която да отговаря на потребностите им. Това се отнася не само за хората с увреждания, но за всички други в Европа и света. Ние имаме общ интерес за постигането на тези цели. За да можем да го направим, трябва да сложим край на строгите економии, на ограниченията, които засегнаха социално-осигурителните системи, обществените услуги. Ние трябва да формираме една различна политика, базираща се на частни и публични инвестиции и на солидарност и сближаване. Всички принципи в Европейския стълб за социални права трябва да намерят място във всяка европейска политика, най-вече в европейския семестър и в европейските договори. Следващият европейски бюджет трябва да задели повече средства, за да се изпълнят онези ангажименти, които се поемат по Европейския стълб за социални права, включително за хората с увреждания. Всяко от държавите членки трябва да направи нужното, но какво означава изпълнението и план за действие? Това означава да има правна рамка, правни инициативи, нови, по-добри правила, както и конкретни политики по места за подобряване на живота на хората. Нека да спомена няколко примери от гледна точка на работещите. Не само принципа за приобщаване на хората с увреждания би трябвало да се прилага. Всички принципи, заложени в този стълб, трябва да отчитат аспекта от гледна точка на хората с увреждания, така че никой да не бъде изоставен общата рамка, която е създадена в европейското законодателство, трябва да се изпълнява и а, трябва по-ефикасно да се наблюдава и изпълнява в държавите членки. Необходимо е да има конкретни мерки. Приоритет трябва да се отдели на таланта, на обучението на хората с увреждания да се създадат адекватни условия за труд, да се създаде привлекателна среда, съобразена с нуждите за хората с увреждания, да се обърне внимание също нивото на заплащане, времето, в което ще работят, обучението. Не трябва да се допуска дискриминация, що се отнася до доходите, както и други аспекти на дискриминацията на пазара на труда. Хората с увреждания трябва да имат равноправни възможности, както всички останали работещи по отношение на заплащането, на обучението, на повишенията и прочие. Освен това, трябва не само да се използват механизмите на колективното трудово договаряне, но и различните аспекти на законодателството. Не трябва да се допуска да има дискриминация на работното място срещу хората с увреждания. Доста чело сегрегацията а, характеризира това, което а, се прави за хората с увреждания. Трябва да има равнопоставеност. Европа трябва да обърне повече внимание на младите хора с увреждания. Необходимо е да се заделят повече средства за обучението и за включването на пазара на труда на хората. Трябва да има съчетаване на това, което се търси на пазара на труда и уменията, в които се обучават хората. Да има също възможност хората отново да навлизат на пазара на труда след известен период, когато са били без работа не бива да се допуска дълготрайна безработица. Социалната закрила трябва да бъде приобщаваща, трябва да отговаря на потребностите във всички форми на заетост. Трябва да се гарантират минималните права при достъпа на пазара на труда. Трябва да се окаже подкрепа, особено на хората с увреждания и на техните семейства. Това са наши общи цели. Мога да ви уверя, че синдикатите са на ваша страна за постигането на тези цели. Както вече казах, профсъюзите, организациите, които представляват хора с увреждания, трябва да са съюзници в борбата срещу дискриминацията и за приобщаване и закрила. Ние трябва да изградим съвместно социална Европа, Европа, която закриля, както многократно е подчертавал председателят Юнкер. Благодаря ви за вниманието. Председателката. Благодаря ви, господин Десентини, за интересното ви изказване. Давам думата на следващият оратор, госпожа Хейнсвърт. Имате думата, госпожо Хейнсвърт. Моля да се съобразите с времето за изказване. Добър ден! За мен е огромна чест, че съм тук на четвъртия Европейски парламент на хората с увреждания. Аз съм председател на социалната платформа, в която участват 47 мрежи на организации на гражданското общество. Нашите участници насърчават е, човешките права и достоинство за всички, социално приобщаване, премахване на бедността, насърчаване на спазването на правата на всички в обществото и гарантиране на тяхното участие в вземането на решения, които ги засягат. Някои от нашите членове работят конкретно по въпросите на хората с увреждания. На първо място това е Европейския форум на хората с увреждания. Искам да ви поздравя по повод на 20-та годишнина на вашия форум – да ви поздравя за работата, която вършите, за да дадете повече видимост на проблемите, свързани с различните форми на увреждания. Имаме също Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Inclusion Europe, Европейска платформа за рехабилитация, както и други наши а, организации, работят по проблематиката, свързана с хората с увреждания. Ние бихме искали да обвържем борбата за социална справедливост с всички, политич... с всички социални групи. Иначе може да продължи дискриминацията срещу вас. Има групи, които са силно не представени на работното място, както и на нива, като Европейския парламент. Искам да поздравя колегите за това, че дойдохте толкова много от вас в тази зала. Ние искаме европейско общество, където всички се третират равноправно, които могат да дадат своя уникален принос за обществото, независимо от възрастта, от етническата им принадлежност, и други. Аз съм работила по проблематиката на защита на правата на децата. За мен децата от ранен етап трябва да имат представа за собствената самоличност. Това е изключително важно. От ранно детство хората трябва да знаят Кои са те като хора? Какво могат да допринесат, независимо от способностите си? Тъй като а, така, когато пораснат, те няма да изпитват а, толкова страх и ще бъдат много по-отворени към другостта. Необходимо е хората, които са на отговорни позиции, независимо къде се намират, в семейството, доставчиците на услуги или в политиката да направят нужното. Искам да благодаря на депутатите, на Мариан Харкин на... и ви моля да се поставите в положението на тези хора, на които искате да помогнете. Хората, които имат отговорни позиции, трябва да разберат какви са потребностите, да се вслушат в мнението на онези, които подпомагат. Нашата роля е да гарантираме, че хората, на които отказваме подкрепа, ще ги доведат до повече контрол върху техният живот, ще ги овластят в по-голяма степен, ще могат да участват в споделянето на властта. Има хора в Европа, които считат, че властта е нещо като игра с нулев резултат. Ако дадете власт на някой, това намалява властта на друг. Колкото повече имате, толкова повече нараства, толкова повече имате какво да дадете. Считам, че социалното движение в Европа днес е изправен сега пред огромни възможности. Преди няколко седмици социалната платформа беше поканена да представлява гражданското общество на срещата на върха в Готенбург, където участваха много държавни и правителствени глави. Там беше и заместник председателя на форума на хората с увреждания. Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съвет провъзгласиха стълба на социалните права. Сега Наше предизвикателство е всичко това да бъде преведено на езика на промяна в политиката и инвестиции. Правителствата се обединиха върху платформата за устойчиво развитие в световен мащаб. За пръв път имаме общи глобални цели, свързани с социалния напредък, устойчивостта на околната среда, и създаването на демокрация с гражданско участие. Сегашната стратегия на Съюза дава възможност да се интегрират целите за устойчиво развитие във визията на Съюза за бъдещето. Би било наивно от моя страна да ви представям някаква много розова картина, защото дългите години на бюджетни ограничения доведоха до повече бедност, до отчуждаване, до проблеми свързани с миграцията, до по-голяма политическа поляризация. Но през този период на несигурност и нестабилност ние сега имаме среда, която позволява промяна, да работим и да мислим заедно. Имаме повече инструменти на наше разположение. Има все повече закони, свързани с правата на човека, които могат да държат правителствата ни отговорни. Има повече възможности за комуникация благодарение на новите технологии, повече възможности за по-добро прокарване на посланията ни. Но най-важното е, че нараства броя на хората, които са самозастъпници. Техните гласове няма да бъдат заглушени. Те искат едно общество, което да е приобщаващо за всички. Благодаря ви за вниманието. Аплодисменти. Председателката, благодаря ви, госпожо Хенсуърт, за вашата чудесна реч. Днес в коридора аз се срещнах с един участник в днешната проява и той ми каза, Нека да погледнем към бъдещето, а не назад в миналото, не към това, което беше преди 20-30 години и начина по който живеехме тогава. И за това си мислих, когато вие споменахте децата и колко важно е младите хора, децата да се научат, когато срещнат хора с увреждания, да не се изненадват, да не се чудят какво се случва. Трябва да се положат повече усилия в тази насока. Сега искам да дам думата на господин Мауро Датис, който е член на Комитета на регионите. Госпожо Стивенс, госпожо Анка, госпожо комисар Тисен, госпожи и господа депутати, госпожи и господа, господин Варда Кастанис. И аз не за първи път а, влизам в тази зала и аз никога не съм я виждал толкова пълна, никога не съм виждала толкова усмивки. И за това ви благодаря а, за поканата към а, Комитета на регионите и от името на господин Ламберс. Както знаете, Комитета на регионите играе много важна работа в политиката за заетост, образование и изобщо социалната политика. Наскоро приехме становището за социалния стъп и подчертахме, че е необходимо да създадат повече възможности за работа и живот, за да не бъде никой забравен. Никой да не бъде забравен, това е един от нашите приоритети. Наясно сме с проблемите пред лицата с увреждания. Тези проблеми могат да бъдат решени с пълното участие на местните власти, но и с участието на всички граждани. Очевидно е необходимо да се планират средствата от гледна точка на финансирането и също така и отговорността, за да може да осигуряваме висококачествено висококачествена помощ. Европа е изправена пред демографско предизвикателство намаляват се работещите, увеличава се броя на, застра... на застаряващите през следващите години. А, населението ще застаре допълнително. Защо казвам това? Защото всички знаем, че политиката на сближаване е отрешаващо значение за социалното сближаване и за социалната тъкан. За много от гражданите Структурните фондове са жизнено важна подкрепа за програмите за инвестиции, които влияят върху ежедневието на гражданите, особено ако са добре оползотворени. Много важен в областта на заетостта и на социалната политика. Много важен е, е социалния фонд. В моята страна Европейския социален фонд е финансирал много инициатив възоснова на закон, който не може да се поставя на второ място. От друга страна, за съжаление, има семейства, ко които имат член на семейство с увреждания, които нямат помощ и които са загубили финансирането, което са имали. Е, права е комисарката Тисен, която казва, че трябва да че има нужда от ясен политически избор и се надявам, че парламентът ще потвърди и подкрепи комисаря. Трябва да се осигуря достатъчно ресурси в социалната политика. За това става дума без достатъчно средства реализацията на принципите и правата в социалния стълб ще останат политическа риторика. Затова е необходимо финансирането на Европейския съюз да бъде максимално гъвкаво, за да се помогне на тези, които реално имат нужда, не само определени целеви групи. Надяваме се е, госпожо комисар, че Европейската комисия ще е, осигури е, помощ за човешкия капитал. Приключвам с цитата, който сме включили в становището по социалния стълб. Едно писмо, написано от млади жени с увреждания на италианското правителство. Ние искаме да живеем като останалите. Животът ни зависи от наличието на личните асистенти. Това, което получаваме обаче е само милостиня. имаме много амбиции, стремежи и никакво намерение да се откажем от тях. Ние сме тук и няма да си тръгнем. Очевидно е, че проблемът не е медицински, а по-скоро социален и с този подход ние трябва да вървим напред след 2020 година. Благодаря. Благодаря, господин Атис. Сега госпожа Кунева има думата. Христо Хелга. Калиспера с помена. Благодаря. Добър ден. Добре дошли, добре дошли и на вас в къщи, защото тук е вашия дом, центъра на европейската демокрация. Както всички къщи, и тук има проблеми, така е. Но ние се застъпваме за достоинство, за солидарност, за разнообразие, за демокрация, за солидарност. Тези ценности тези устои понякога се пропукват. Ние Обаче нашата цел е да укрепим тези устои. И вие имате роля в тези усилия. Това го доказвате днес с вашето присъствие, въпреки трудностите. Сигурна съм, че сте се преборили с трудности, за да дойдете днес тук, за да видите Европа, Европа на разнообразието. И аз съм днес тук. Нашият глас често не се чува и не се чува често в центровете, където се вземат решенията. Днес говорим за нашия живот. Имам въпрос към съвета и комисията. Колко смятате, че струва нашия живот? Защото ако гледаме средствата, които се отделят за нас, животът ни е много ниско оценен. Но ако искаме Европа на включването, то тогава трябва да се преустанови политиката на економии и да се направи още нещо. Стратегията за хората с увреждания трябва да бъде бюджетно добре подплатена. В противен случай тази политика няма да успее. Назрял е моментът да се преустанови с лицемерието. Благодаря. Ръкопляскания. Госпожо Кунева, благодаря ви. Наистина това е последният момент, в който трябва да преминем от думи към дела. Искам сега да дам думата от, на един много добър приятел от Европейския форум за хора с увреждания, господин Родолфо Катани. Добър ден! Аз имам едно предизвикателство и моето предизвикателство е да кажа нещо важно и да не използвам прекалено много време за това. Аз съм незрящ, имам тактилен часовник и виждам, че сме използвали 20 минути от времето, което беше дадено за изказвания на делегатите. Я аз съм много притеснен, може да разберете, но трябва да кажа, форумът се, форумът е подготвил много, е подготвил много важен документ за бъдещето на стратегията за хора с увреждания. И аз мисля, че това е фундаментално и много важно събитие. За нас е много важно. Аз няма да отнема повече от 5-6 минути. Аз няма да говоря високопарно, аз искам да, ви, да споделя с вас няколко факта. Какво очакваме от стратегията за хората с увреждания? Най-напред ние искаме да знаем как ще изглежда тя и как ще действа. Обръщаме се към европейските лидери да приемат стратегия, която да направи следното. Да включи всички разпоредби на конвенцията, да има добър бюджет, да има ресурси и да има добър мониторинг. Да е включена в последващата оценка на стратегията за Европейския съюз за разумен, интелигентен и включващ растеж да е в унисон с дневния ред за устойчиво развитие 2030 година и с целите за устойчиво развитие, да е основана на заключителните наблюдения на ОНЕ за хората с увреждания – и да включва всички европейски институции, органи и агенции в мониторинга и прилагането на стратегията. Така че, стратегията трябва да стане двигател на нов дневен ред за правата на хората с увреждания до 2030 година и, както каза нашия председател, да включва 2021 година като годината на хората с увреждания. Това е една от нашите най-важни цели. Обръщаме се към европейските лидери също така да включат следните действия в стратегията за хората с увреждания 2030 година. Имаме 16 точки, но ще ги промен, спомена. Да се ратифицира протокола на конвенцията. Много закъсняхме, трябва да наваксаме с времето, да се установи структуриран диалог с представителите на Организацията на хората с увреждания, да има независим бюджетен ред за консултации и участие. участие. И трябва да кажа, без пари целта няма да бъде постигната. Даже и от британците. На трето място да се създаде интеринституционална координация, да има механизъм за такава координация и да има точки за контакт в всяка европейска институция и орган, така както се иска от член 33.1 от конвенцията. Да има мониторинг върху оценката за въздействието на ново законодателство и програми, така че да има съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Пето, да се преосмисли декларацията на компетенциите на Европейския съюз, така че да се включат всички политически области, в които Европейския съюз има законодателни или други мерки за хората с увреждания. Да се обърне внимание на вътрешно секторната дискриминация на хората с увреждания. А именно да се имат предвид следните различни групи, които съществуват и са приети и които не участват конкретно и практически в живота на обществото. Ние искаме техните права да бъдат приети, признати и да има всеобхватни мерки в стратегията за опазването на тези права. Да има законодателство за забрана на дискриминация по повод по причина на уврежданията, включително множествено, множествени увреждания и интердисциплинарни дисциплинарни такива. Да се развие кампания срещу предразсъдъците за, за, за, срещу хората с увреждания. Има много предразсъдъци, въпреки хубавите слова, които често чуваме. да има обучение за всички служители на Европейския съюз изостряне на вниманието към Конвенцията за хората с увреждания. Да има продукти, съоръжения и услуги, насочени към хората с увреждания. Да има действия, свързани с политически области, като обежището и мигрантите. Мигранти с увреждания, техните права трябва да бъдат опазени. Независим живот в общностите, чрез подкрепа на европейските фондове, чрез подкрепа към услугите, предоставени от местните общности. Да се приеме законодателство, което да включва достъпността като предварително условие за всички по-нататъчни програми, които се финансират от Европейския съюз. Да има правилно прилагане и приложение на съответното законодателство, свързано с достъпността, като например директивата за достъп до вебсайтове и мобилност. Да се, укрепи, да се укрепят инициативата за свободата на движение на хора с увреждания, включително правата на пасажирите и преносимостта на услугите, включително и създаване на Европейска карта за хората с увреждания. Сега този проект едва започва. Да се постигнат резултати, свързани с задължението за достъп до публична администрация и накрая да се приемат необходимите механизми, които да гарантират че европейските институции и инициативи са достъпни за хора с увреждания и че достъпни, достъпността е системно гарантирана в един общ универсален подход. Това са нашите предложения. Ще бъде трудно за Европейския съюз и за държавите членки да ги приложат. И за това ние имаме нужда от една нова стратегия за хората с увреждания 2020-2030 година. Не е лесно за мен да кажа какво мисли нашия форум за настоящата стратегия. По принцип ние не сме много доволни, защото много от мерките и действията не бяха приложени не постигнаха резултатите. Ситуацията в момента е много сложна и не виждам целите да бъдат постигнати за малкото време, което остава. Но, слушайки вече двама или трима много интересни оратора, включително и комисарката Тайсен. Надявам се, че комисията ще продължи да подкрепя и да изпълнява своите ангажименти. Благодарим за подкрепата на Европейския парламент. Но малко сме разколебани по отношение на ангажимента от държавите членки но нека да се надяваме, че бъдещето пред нас ще е пълно с успех. Благодаря. Аплодисменти. Благодаря. А сега преминаваме към втората част на сесията, а именно изказвания от залата. Имаме много малко време. Затова ви моля, бъдете кратки. Следващият оратор е господин Джан Пиеро Грифо. Господин Грифо, къде сте? Джорно, io parlerò anche a nome... Аз говоря от е, името на лицата с увреждания в Италия и в Европа. 80 милиона е, са хората с увреждания. Те са Искам да помоля операторите да ви намерят. 100 милиона души живеят с увреждания. Европейския съюз е най-големият донор на света. Комитетът на ООН през последните години положи усилия за подпомагане на тези лица. Препоръките в член 11 и 32 за хуманитарната помощ, сътрудничеството съдържат редица препоръки. Аз мисля, че е уместно да напомним, че включването на лицата с уврежданията в тези дейности е задължително, защото така се уважават желанията им, но също така и на, на тези лица се признава достоинството. Очевидно е, че трябва да се наблюдават дейностите на Европейския съюз. Често не се зачитат организациите на децата с увреждания. Много често средствата, предвидени за лицата с увреждания, не са предмет на контрол. Бихме искали да има препоръки по стратегията за устойчивото развитие, както и за новата европейска стратегия за лицата с увреждания. Ръкопляскания. Благодаря. Благодаря за това, че бяхте кратки. Искам да помоля и другите следващите оратори да спазят времето. Джон Доулан от Ирландия. Майкро. I'm За мен е голяма част да водя голяма делегация от Ирландия днес. Над 300 хиляди човека в, с увреждания бяха убити от нацистите. Този режим ги описа като живот, който няма смисъл да съществува. Това беше унищожаване, което беше лесно унищожаване през 1945 година. ОНЕ излезе с декларацията на, за човешките права и там се казва съвсем просто, че хората имат право, защото са човешки същества, нищо повече, нищо по-малко. Шест десетилетия по-късно ОНЕ излезе с Конвенцията за правата за хората с увреждания. Нека сме наясно, тази конвенция е едно признание, че Обединените нации и държавите, които са подписали конвенцията, включително Ирландия, не са до достатъчно подобрили начина на живот на хората с увреждания. Те не са станали застъпниците на човешки, за човешки права. Те не са станали пазители на човешкото достоинство. Не, не поощряват хората да развият своя капацитет и таланти. Конвенцията задава основната рамка за действията на Европейския съюз, свързана с хората, с, с с увреждания. Декларациите обаче не означават направо резултати. Аз, когато бях млад, претеглях много свинени. От това не означава, че съм потвърдил тяхното тегло. Европейският парламент е демократична институция в този размирен свят, но ако държавите членки не водят, те ще ни изоставят в покрайнините на обществото. В заключение, ние всички знаем от историята, че Европейския съюз може да е решителен, да е силен и да постигне резултати. Сега трябва да видим, че Европейският съюз, институциите му, могат да постигнат резултатите именно чрез решителност и смелост и да подобрят живота на около 80 милиона хора в Европа. Благодаря. Ръкопляскания. Е- е Благодаря следващият оратор Славомир Песовски. Но моля ви, бъдете кратки. Witam Państwa serdecznie i... Dobry ден и добре дошли на всички. Аз искам да благодаря на всички, които организираха моето посещение тук и искам да посвета своето изказване на всички онези, които са в къщите си, не могат да дойдат, за тях се грижат асистенти или членове на семейството. Искам да благодаря и на всички онези, които присъстват тук. Хора, които организираха тази сесия. Благодаря на госпожа Харкен, която направи въведението към тази сесия. Тя каза, че е имала служител с увреждане и едва тогава е разбрала какво означава един е, човек с увреждане да функционира добре на работния пазар. Остановяваме, че Брюксел е почти недостъпен за хора с увреждане. Много трудно е да се функционира тук, когато човек е с увреждане. Но да бъда по-конкретен, ние успяхме да постигнем нещо. Имаме този акт за достъпност. Имаме го наистина, но ако погледнем член 19 на конвенцията и погледнем после общите коментари от август миналата година, тогава виждаме, че тогава дефиницията е по-обща. Тя опира до независим живот. Много се говори за личните асистенти, но и, без лични асистенти, тези в институции, тези в къщи, не биха могли да работят, дори да им се предложат работни места. Така че независим живот и функциониране. Това е човешко право и трябва да има показатели не само за качеството живо и социалната защита на хората с увреждане, не само за социалната подкрепа, но също така и за опазването на основните права на хората с увреждане, включително правото на независим живот. Заключение – Искам да цитирам една лекция от Моника Жима Парашевска, която е ръководител на Асоциацията на хората с интелектуални увреждания. Готови ли сте за конвенцията? Това каза тя. Благодаря ви. Ръкопляскания в залата. Василиос Каунтианос Следващият колега Василиос Василианос от Гърция. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης Κούτσιανος και είμαι... Добър ден на всички. Аз съм Василио Скрицианос и отговарям за международните отношения в Националната организация на лицата с увреждания в Гърция. Е, представляваме лицата с уврежданията и, семей, техните семейства. Искам да поздравя най-сърдечно сдруженията от други страни, които се борят с а, а, уврежданията. Опитваме се да преодолеем проблемите, възникнали в резултат на политиката на економии ние страдаме от проблемите на възникнали след налагането на строгите мерки в Гърция. Бяха урязани помощите и всички средства, предназначени за социалната ни интеграция. Резултатът е, е маргинализация на хора, които без друго е, страдат от е, проблемите си, свързани с уврежданията си. За нас в нашата страна е много важно конвенцията на ООН да се спазва. И аз смятам, че ние трябва да работим заедно и да отстояваме принципите, залегнали в основата на европейската демокрация, достоинство, зачитане на правата на човека, равенство. Национално, като национално движение на лицата с увреждания, ние разчитаме Европейския съюз да приеме интегрирана програма, която да отговаря на възвишените идеали на Конвенцията на ОНЕ и ще промени ежедневието на лицата с увреждания, техните семейства. Последиците от строгите економии са, се виждат от всички. Надявам се, че всички институции ще работят заедно с националните форуми на лицата с увреждания, за да се приеме съвместна европейска социална политика, която да гледа на тези хора като на източник на възможности, а не само като на воденичен камък. Благодаря ви. Следващият оратор е Марко Йокинен, Европейски съюз на лицата с увреждания в слуха. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам Европейския съюз на лицата с увреждания на слуха. Аз съм председател на този съюз и представлявам лицата, използващи жестомимичен превод. Ще ви представя нашата гледна точка към Европейската стратегия за лицата с увреждания. В заключенията на комитета по конвенцията на ОНЕ се говори за достъп до информация и за участието в политически и обществен живот. Комитетът препоръча Европейският съюз да предприеме необходимите мерки за изпълнение на законодателството за достъп до информация и комуникация. С Европейския акт за достъпност всичко това, което е пропуснато, беше препоръчано да бъде включено в Европейската стратегия за лица с увреждания и да се върви напред в областта на мерките в помощ на лицата с увреждания. Много често от тези хора биват забравени, а е изключително важно да се следи спазването на стратегията в съответствие с препоръките на Конвенцията на ООН за правата на човека и наблюдението да се свърже с стратегията. Стигам до втория въпрос, а именно участието в политическия и обществения живот. Много е важно да се каже, че в периода преди изборите хората трябва да получат информация, за да могат да гласуват. И достъпността на информацията предполага използването на жесто-мимичен превод, както а, и субтитри и всички документи, брошури и прочие да бъдат достъпни а, за ползвателите на жестомимичен език. Това е част от наблюденията на комитета по Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Аплодисменти. Следващият оратор е госпожа Зара Тот от Обединеното кралство. Аз съм директор на Европейската мрежа за независим живот и имам въпрос. Колко е, хора за, поставят под съмнение правата на лицата с увреждания? Независимо от конвенцията на ОНЕ, през последната година всяко лице с увреждане в тази зала е преживял не спазване на правата му. Трябва да направим така, че всички са с увреждания имат достъп до нужната им подкрепа, за да могат да се възползват от правата им осигурени от страната им и Европа. Сред тези права е наличието на бюджетни средства за лични асистенти и жестомимичен превод – също така трябва да гарантираме европейските структурни фондове да се използват за включването на всички лица с увреждания, за да бъдат пълноправи активни граждани в своите общности, за да имаме право на избор и контрол върху живота си. Европейските структурни фондове трябва да се използват е, за е, достъпност на средата, така че средата да е достъпна за всички. Искаме нашето приобщаване да бъде автоматично, без да се налага да се борим. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият оратор е Мария Грапини. Тук са. Благодаря ви много. Аз съм впечатлена от това, на което сме свидетели днес. Искам да поздравя организаторите. Поздравявам и вас за това, че вие се борите за онова, на което имате право. Вие сте десетки милиони, ние сме с вас, вие сте с нас. Аз приех да се включа в интергрупата а, а, за увреждания и това е защото в а, моята страна съм работила много с лица с увреждания. Тези хора са напълно интегрирани в предприятията, в които съм работила. Ние не можем без вас, но както беше казано и от преждеговорившите, вие не трябва да се борите за правата си. Е, те трябва да ви се предоставят е, е, по естествен начин. Ние ще се борим за това на европейско ниво да има максимална прозрачност и обективност. Ще се борим за това и държавите членки да поставят по този, да постъпват по този начин. Вие имате достъп, имате право на достъп до транспорт, до сгради. Знаем, че са приети не лоши законодателни актове в този смисъл. не познавам депутат, независимо от политическата му група, който да не ви подкрепя. Пожелавам ви добро здраве. Бих искала вие да имате същите права като всички останали граждани. Бих искам, искам и се, пожелавам ви да бъдете интегрирани на пазара на труда и да можете да се занимавате с любимите занимания. Надявам се, че ще бъдем обединени, ще оказваме натиск върху държавите членки, за да се решат проблемите. Пожелавам ви всичко хубаво за празниците в края на годината. Роза Естерес има думата. Благодаря ви. За мен е чест да участвам в това заседание с, изтъкнатите гости и участници. Аз съм част от интергрупата за увреждания и съм заместник-председател на тази интергрупа. Искам да благодаря на Европейския форум и на испанските си колеги а, за работата, която вършат а, и за ангажираността им. За мен е работата, която вършат е ориентир а, в усилията ни да постигнем равнопоставеност и справедливост. Искам да благодаря и на комисария. Тя е наш приятел по всички въпроси, свързани с уврежданията. Тя представи законодателство за уврежданията, което е много по-амбициозно и се надявам, че е, работейки заедно с е, комисията, ще доведе до подобряване на достъпността. Стратегията на комисията за лицата с уврежданията е, е, е, може да се усъвършенства, тъй като пред нас стоят много въпроси, като достъпността, като основно право. Преди да тя е предварително условие за приобщаване. Достъп трябва да има до всички сектори, в това число и цифровия. Всички сме съгласни на думи. Важното е да се сложат пари на масата и да се предвидят санкции и гражданите да участват в този процес. Аз членувам и в комисията по петициите. Получаваме множество коми... петиции от различни части на Европа, в които гражданите се оплакват от липса на достъпност и неравенството. А всъщност Европа би трябвало да е рав... да осигурява равни условия за всички. Присъствието на толкова много хора, на толкова сдружения, които работят с и за лицата с увреждания, е впечатляващо. Вие сте говорителите на тези движения. Тече процес на осведомяване – Говорим за равенство, говорим за ценностите на Съюза, говорим за права, за права на човека. Всички ние заедно се опитваме да променим а, а, мислите и нагласите на хората по отношение на а, уврежданията. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Стефани Вули. Европейската мрежа на потребителите, бившите потребители, преживелите психиатрична помощ, призовава Европейския съюз да приеме препоръките, предоставени на Съюза от е, Конвенцията на ОНЕ е, много е важно по-конкретно да се осигури участието на организациите, представляващи децата с увреждания, в това число психосоциалните увреждания, като се разработи рамка за консултация между различните органи в Европейския съюз и лицата с уврежданията, които имат нужда от съответна финансова помощ. За да има смисъл от тази рамка. Тя трябва да включва фокусни групи и лица с увреждания, вместо да се представят въпросници. Историческата конференция в Хелзинки от 2005 година и базата данни с добри практики са добри инициативи, но не направиха достатъчно, за да се спазват правата на лицата с психосоциални увреждания в държавите членки. Дискриминаторното законодателство за психичното здраве продължава да допуска принудителното настаняване за болнично лечение. Освен това, ограничаването на дееспособността се прилагат на широко в Европейския съюз, което се нарушава правото ни на равенство. Тези сериозни нарушения на правата на човека, както посочва комитета по конвенцията на ОНЕ, трябва да станат приоритет за ОНЕ и да намерят място в стратегията и спешни бъдещи действия. Разчитаме на вас. Благодаря за вниманието. Аплодисменти в залата. Следващият оратор е представител на Autism Europe Петро Черенционе. Първата ми молба е да се признае състоянието на увреждане. Това е първата стъпка към признаване на нашите права. Но този процес е много болезнен и стресиращ в различни страни на Европа. В някои страни се преминава през удостоверение за, а, у, за увреждане. В... Това е необходимо за получаване на определени услуги. В някои страни този процес е много труден, стресиращ и всичко зависи от комисията, която те оценява. Освен това, през този процес трябва да се премине неколкократно. Нашите права трябва да бъдат лесно признати там, където сме родени. Втора молба. Е, изпитванията на лекарства за аутизма е, се инвестират много средства но етичните проблеми, свързани с изпитванията, експериментите, както и фарм- фармакологичните ефекти в дългосрочен план, все още не са факта, и а, лицата с увреждания не, не са включени. Нито в, в фармакологичната област, нито в етичната област. Това може да води до злоупотреби, тъй като не се търси с, с информирани избора. Смятам, че във всяка страна лицата с аутизъм трябва да бъдат консултирани по тези въпроси. Благодаря за вниманието. Ръкопляскания в залата. Следващият оратор Muerva Cuervo. Аз съм а, Куево. Живея в Испания. Участвам в работата на Ethical Challenges. Испания. Участвам в работата на Социалистическата партия. Аз съм включена в листата на моята политическа партия. Участвам във всички заседания на партията, участвам в процеса на вземане на решение. Участвам в работата на групи, които работят по проблематиката, свързана с хората с увреждания. Аз мога да гласувам и действително е важно хората с увреждания да имат възможността да упражнят правото си на глас. Но често това не е възможно тъй като са изправени пред доста предизвикателства. Ние сме човешки същества и ние сме способни хора. Комисията на ООН по правата на хората с увреждания и член 29 на конвенцията посочва, че човек с увреждания има правото да гласува, има правото да бъде избиран. Ето защо трябва да работим, за да гарантираме изпълнението на това. И в заключение искам да благодаря на всички онези, които направиха възможно моето присъствие тук. Това ме изпълва с надежда. Партията на социалистите също ми помогна. Ние се борим за правата на всички хора. Искам да благодаря на всички депутати от Европейския парламент, които ми оказаха съдействие. И аплодисменти в залата. Благодаря ви за представението. Следващият оратор е от Унгария Елжбет Фандеси. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, Унгарския национален съвет на организациите на хората с увреждания счита, че структурните фондове са много важни за оказване на подкрепа на хората с увреждания. За съжаление обаче, те финансират, например, такива проекти, като обновяването на метролиниите в Будапешта но 8 от станциите, ако няма такова обновление, няма да са достъпни за хората с увреждания. Ние искаме да има един задължителен механизъм, при който органите, които представляват хората с увреждания, да гарантират участието и консултации с хората с увреждания. Ние искаме също да има повече контрол, повече наблюдение Неодавна беше стартиран нов проект в Унгария, който ще помогне на 10 000 души да живеят независимо, вместо да живеят в медицински заведения. Но тези хора често се настаняват в къщи, в малки села и според мен това трябва да се промени. Искам да подчертая, че хората с увреждания трябва да получат подкрепа по линия на структурните фондове и в бъдеще те трябва да получат подкрепа, за да могат да водят самостоятелен живот. Ние трябва да подкрепим хората, които се нуждаят от специални грижи и искат да живеят самостоятелно. Ние трябва да разпространяваме добрите примери и да обръщаме особено внимание на децата, които са засегнати от а, няколко увреждания. Финансовата подкрепа, която под, получават месечно е под 200 евро. Нашите общества не са изцяло приобщаващи все още и а, хората с увреждания очакват от държавите членки и от а, Европейския съюз бюджет, който да ги приобщава. Следващият оратор е от Франция. Матио Шатлин. Имате думата. Действително в Европа всички сме от едно семейство. Читам, че европейското гражданство, което имаме, благодарение на усилията на предходните поколения, е най-добрият подарък, на който можем да се надяваме. Ние имаме правото на свобода на предвижването. Аз считам, че ние трябва да се ползваме от това право равноправно с всички останали, независимо от увреждания, от които страдаме. Иначе ще ни е трудно да гледаме на себе си като на пълноценни европейски граждани. Ние сме откровени в изказванията ни в тази зала. Говорихме и по-рано, обсъждахме въпроса по какъв начин можем да се възползваме от свободата на движение, за да бъдем а, а, пълноправни граждани. Вчера имах възможността накратко да разговарям с комисаря Тайсън и споменах, че за нас е изключително положително, че утре ще е възможно да има по-добро координиране на дългосрочните грижи, така хората ще могат по-лесно да се придвижват. За съжаление, остават доста пречки, които не са преодоляни и трябва да се прилагат европейските политики. Държавите членки трябва действително да имат желание да подкрепят гражданите, така че те да могат да реализират своите способности в общо европейски план. Ние сме от различни националности тук в тази зала, но имаме едно общо гражданство, а то е гражданство на Европейския съюз. Благодаря ви. Аплодисменти в залата. Thank you so much. The next speaker... Благодаря ви много. Следващият оратор е от Малта. Масиму Елул. Благодаря, госпожа председател. Унези от вас, които ме познават, знаят, че аз съм доста скептично настроен на купищата бумаги, красиви думи, които идват от институции като тази, в която сме. Въпреки, че е постигна значителен напредък от страна на движението на хората с увреждания, от страна на лидерите и благодарение на взаимодействията с институциите. Тази сутрин чух доста оратори, които се изказаха в тази зала и те говориха за нас и за тях. Един член на Европейския парламент всъщност за по-малко от две минути 12 пъти каза в изказването си ние и тях. Нашите институции, независимо дали са на местно, национално равнище или в структурите на Европейския съюз, грешат, защото продължават да виждат тази бариера и че многообразието не означава ние и те. Подобни изказвания също поставя въпроса за равенството между половете. Представете си да се каже нещо за хора, които имат различен цвят на кожата. Аз не искам да ви отнемам много време, тъй като времето ни притиска, но подобен менталитет трябва да се промени. Както преди десетилетия въпросът за равенството на половете беше само мечта, Държавите членки, особено в Европа, създадоха положителна дискриминация, които дадоха възможност на жените да се реализират в едно доминирано от мъжете общество. И затова ние трябва да помислим как да създадем такива методи, които ще доведат до една положителна дискриминация по отношение и на хората с увреждания. И моето изказване не трябва да се разглежда като критика на европейските институции или на демократично избраните ни правителства. С 75 милиона хора с увреждания в Европа е срамно, че ние, движението на хората с, с увреждания, не можем да изберем хора, които са с увреждания сред нашите лидери. Някои от нашите лидери считат, че това е невъзможна задача, Приятелят ни от а, а, Ирландия спомена за нацистска Германия. А, страната, в която се намираме, беше а, освободена от а, а, нацистска Германия, благодарение на един командир, който беше също с увреждания. Благодаря ви. Следващият оратор е от Германия. Йоахим Сойлинг. Благодаря. Аз съм Яхим Сойлинг и аз съм от Съюза на хората с слухови увреждания. Аз се опасявам, че хората, които страдат от това увреждане, са забравени от стратегията. Ами ето, погледнете субтитрите сега. В началото не функционираха изобщо и ако някой се опитвал да следва дискусията чрез субтитрите, то ще е бил доста ще е имал доста проблеми. Няма, няма международни субтитри. Има само английска версия. Това не е включващо и когато погледнем почивката. Акустично е, паузата беше катастрофа. 25, извинявайте, 52 милиона в Европа страдат от слухови увреждания. Това може да стане повод за депресия, за изолация. Затова загуба на слуха може да доведе до големи проблеми за гражданите на Европа. Това означава допълнителен натиск върху системите за здравеопазване, ако нищо не се прави. Медицинската техника и иновациите използват различни възможности. Може да се подобри акустиката, може да има по-добри, по-добър достъп до информационни технологии. Съвета, комисията трябва да поемат водещата роля при достъпа за диагноза и третиране. Държавите членки трябва да имат добри стратегии за ранно идентифициране на слуховите увреждания трябва да има добър достъп до здравеопазване. Това е право на всички. Това право не зависи от възраст или от факта дали човек е загубил слуха си от едната страна в едното ухо или в двете. Стратегията няма да успее, ако тези права не бъдат взети предвид. Благодаря. So next... Благодаря ви много. Следващият оратор е от Естония. Валмар Амер. Уважаеми депутати от Европейския парламент, е, дами и господа от Европа, искам да благодаря най-вече на литовците, вие ми помолите да говоря на мой роден език, естонски, вместо на английски език. Ние сме представители на организации от Естония, от Европа. За съжаление, те все още не могат да устояват интересите на своите членове. Ние плащаме членски внос в Естония можем да наемем адвокати, които могат да се застъпят за нас в съда. Същевременно могат да се организират и обучения. Но ако сравним всичко това с естонските организации на хората с увреждания, там ще видим, че липсват достатъчно средства за наемането на адвокати, които да могат е, да се борят за правата на своите клиенти. Всичко се прави на доброволна основа. Няма дори фонд за такива правни услуги. Ето защо никой не ни взема толкова на сериозно, защото нямаме нужната тежест. Според мен, докато нашите организации не са в състояние да наемат е, добри адвокати, държавата няма да гледа на нас сериозно. Искам е, да благодаря на всички ви, да благодаря за за този красив подарък, от който имах нужда. Благодаря ви. Следващият оратор е Питър Ванкаут. Hallo, guten Abend. Благодаря ви много. Участвам от името на Европейския съюз на хората с увреден слух. Хората с зрителни и слухови увреждания са особено уязвими Много често сме пренебрегвани, не ни се обръща достатъчно внимание. И то не защото имаме проблеми с слуха и зрението, само. Не можем да се ползваме от а, технически възможности, така че да можем да ползваме наличните устройства. Това само по себе си е проблем. Нямаме също достъп до жестомимичен превод. Читам, че Европейският съюз трябва да задели средства за обучителни курсове, за да бъдат обучени преводачи по жестомимичен превод, които да отговарят на специфичните ни потребности. Трябва да има ресурси за тази цел. В противен случай за нас е много трудно да се ползваме от правата си на Европейския съюз. Необходимо е да разполагаме с финансови средства, за да се гарантира приобщаването на хора с увреждания, тъй като ние имаме същите потребности за прехрана и независим живот, което е важно за нас, както за всички останали. Аплодисменти в залата. Благодаря ви. Следващият оратор е от Федерацията на хората с увреждания на Ирландия, Жерар Елис. Благодаря, госпожо председател. Днес ще говоря за технологията, но това, което ще кажа, може да се каже и за обучението, за архитектурната среда и прочие. Аз съм незряща, имам устройства, които ми позволяват да се справям. Но трябва също да следим развитието на новите технологии. Срещнахме се с Google миналата седмица по въпросите на изкуствения интелект, виртуалната реалност. Интересуват ни също технологии на Google, като очелата на Google и прочие. Ние трябва да обърнем внимание на проблемите, свързани с някои предразсъдъци, и да настояваме за справедливо отношение. Също трябва да се обърне внимание на триизмерното публикуване и прочие. 65% от работните места за бъдеще все още не са създадени. Много от тях ще изискват използване на технологиите, ще могат да допълнят достъпни ако технологиите са достъпни. Ние влияем върху индустрията, също учебните програми, върху стандарите, върху професионални организации, технологични групи, които се занимават с разработването на технически решения. Тоест ние правим каквото е възможно, но искаме съвета, парламентът и комисията да се свършат и те работата. Трябва да има един много силен европейски акт за достъпност за аудиовизуалните медии, ефективен преглед на директивата за обществените поръчки. Трябва да има механизми, които да са съобразени с нуждите на хората с увреждания, свързани с обществените поръчки и прочие. Хората с увреждания искаме да сме незабележими в обществото, да допринесем също за обществото, така както усещате присъствието на солта в супата си а, или захарта в чая си. Благодаря ви. Uh, thank you so much and the last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 хора с увреждания да не се ползват от правата, които им принадлежат. Тук говорим за достоинство и за независимост. Говорим за включване, за интегриране в обществото. Вие хората от форума можете да оцените резултатите, които ние се опитваме да постигнем. Ясно е, има много какво да се постигне, така че хората с увреждания да имат достъп до услуги, до продукти, така че да живеят достоен живот. Ние като политици трябва да действаме ефективно и добре. Аз се радвам, че завърши първата фаза по, на работа по акта за достъпност. Сега остава прилагането му на всички равнища, най-вече на местно равнище. Трябва да подобрим заетостта на хората с увреждания, защото все още вашият потенциал не е използван напълно на трудовия пазар – според мен ситуацията може да се промени, като се поощрят хората, които наемат трудова сила, бюрата по труда, да наемат на работа повече хора с увреждания. Но това означава по-добро образование на хората с увреждания – трябва да избегнем сегрегацията. Има много хора с увреждания, които рано напускат училище. Трябва да им предоставим богат набор от инструмента за учене през целия живот. За много време не съм виждал обаче толкова много усмивки в една зала и толкова много ентусиазъм. Посещавайте ни по-често. Ръкопляскания в залата. Благодаря, казва председателката, госпожа Стивенс. Искам да благодаря на всички за дебата. Зная, че има хора, които искат да се изкажат. Но за съжаление нямаме време. Трябва да спазваме времето за изказване. Малко сме закъснели. И така, преди да приключим този панел, искам да дам думата за заключителни думи на господин Кастър. Благодаря, казва господин Кастър. Аз ще бъда съвсем кратък. Преди да одобрим резолюцията, искам да попитам комисията дали иска да коментира нашия проект на резолюция. Имате две минути за коментар, ако желаете. Thank you very much. Uh, thank you well, uh, Благодаря. Мисля, че днес е много важен ден – Днес е 20 годишния, 20 годишнината на Европейския форум за хората с увреждания. Това показва, че вие сте широко представени във всички организации. Трябва да се чуе вашият глас, трябва да работим с вас. Ние ще продължим нашият ангажимент в комисията и на съвета утре. И аз ще отправя апел към с министрите утре да постигнем споразумение по акта за стабилност. Това е включено в дневния ред. Моята колежка Юрова ще окоръжи, ще поощри министрите да помислят за хоризонтален, за, хоризонтал, за хоризонтална антидискриминационна директива – Ние ще приемем резолюцията и ще се опитаме да я осъществим. Видяхме, не ни трябва хартия, трябват ни действия. За това обаче имаме нужда от една здрава рамка и стратегия. Важни са вашите послания. Беше хубаво да ги чуя и се надявам, че резолюцията ще бъде подкрепена с мнозинство, защото тя ще е важна за бъдещата ни стратегия. Нека да продължим с прилагането на настоящата стратегия и да осигурим бъдещето на предлаганата стратегия. Виждам, че резолюцията е кратка няколко страници само. Това означава, че обаче е много точна и аз ще си отбележа всички неща, които са заложени в нея. Ние не бива да работим всеки за себе си. Трябва да работим заедно, заедно с всички организации. Благодаря ви за работата. Colleagues, I think... Председателят, <clears throat> колеги, мисля, че по вашия начин вие приехте изказването на комисаря. Приехте, мисли, резолюцията, така ли е? Приемате ли резолюцията? Може ли да започнем кампанията за стратегията на хората с увреждания? Добре, тогава тя ще бъде изпратена на министрите. Закривам тази сесия. Ще продължим за следващата. Благодаря на всички оратори, които се изказаха и се извиняваме на унези, които не успяха. Ръкопляскания в залата. Dan wil ik deze sessie afsluiten en wachten we op de mensen voor de volgende sessies. Ik wil... И така, настоящата сесия е закрита. Продължаваме с третия панел. Благодарим на всички участници, благодарим и на еврокомисарката. Dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seats. We will start our third... И така, колеги, продължаваме с третия панел, с третата сесия. Моля, заемете местата си. And if you do so, then I will use the excellent opportunity to speak in my mother tongue ще използвам възможността да говоря народния си език, чешки. Vážené делегатки! vážení delegáti, dámy a pánové. И така, уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да председателствам третата част – на изключителното мероприятие днес. Казвам се Олга Сахалова, аз съм депутат от Чешката републик... република от политическата група на социалистите и демократите и участвам в групата за правата на хората с увреждания. Днес сме се събрали тук, в Европейския парламент – и трябва да говорим обаче не само за правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Трябва да знаем, че има 800 милиона хора с увреждания в трети страни. Те често се игнорират от населението и биват забравяни. В много страни хората с увреждания са най-забравената група с най-труден достъп до здравеопазване и а, образование. Те са изложени на риск от бедност. Това са проблеми в третите страни и в Европейския съюз. Затова ние очакваме с интерес 17-те цели за развитие на ОНЕ, които трябва да се справят с бедността, Целта им е никой да не бъде забравен, никой да, бъде, да не бъде изоставен. Има много важни проекти, които са насочени към хората с увреждания, към уязвимите групи. Тези, тези инициативи трябва да бъдат включени във всички проекти, които провеждаме, включително и външната ни дейност. Ние искаме да отразим нуждите на хората с увреждания. За тази цел те трябва да участват при вземането на решение и при прилагането им. Затова аз съм много щастлива, че имам възможност да съпредседателствам тази сесия заедно с Надя Хадат, член на изпълнителния комитет на Европейския форум за хората с увреждания. Предлагам ви по 6 минути на, за презентация на ораторите, които предстоят да се изкажат, тъй като сме много закъснели. Първият оратор е Невен Мимица. Той ще се обърне с нас чрез видеопослание. Господин председател, дами и господа, за мен е много голямо удоволствие, за да се обърна към Европейския парламент на хората с увреждане. Той се провежда по времето, когато се чества 20-та годишнина на Европейския форум за хората с увреждане. Наш, мотото е нищо за нас без нас. Важно е да имаме на европейско равнище представителство на хора с увреждане. Това е важно, за да може нашето общество да стане по-включващо. Заедно с вас Европейският съюз се е застъпвал за правата на хората с увреждания в света. Както знаете, ние имаме голямата амбиция за глобалния дневен ред за устойчиво развитие 2030. Ангажиментът ни е, ни е никой да не бъде изоставен. Това е глобална мрежа, която включва и хората с увреждания. Това беше напредък за 1 милиард хора по света, които страдат от някаква форма на увреждания. 80% от тях са в развиващите се страни. Европейският съюз е част, е страна на Конвенцията за правата на хора с увреждания. Конвенцията, кон, не, целите на конвенцията са включаемост и осигуряване на достъп на хората с увреждания. През 2015 година ООН призна положителния напредък на Европейския съюз за прилагане на конвенцията, особено що се отнася до финансиране на външните ни дейности. Това лято европейските институции и държавите членки се споразумяха по консенсуса за развитие. Той се основава на нашата рамка за хората с увреждания, човешки права и демокрация и потвърждава ангажимента ни за подхода към развитието, като отчитаме връзката между бедността и уврежданията. Хората с увреждания трябва трябва да бъдат включени в обществото и, техните, и на техните нужди трябва да се отговори. Но ние сме не само пример, когато говорим, а и когато действаме. Ние се застъпваме за правата на хората с увреждания по целия свят. От 2010 година сме финансирали 330 проекта в повече от 95 страни проекти, насочени към хората с увреждания. Помагаме на гражданското общество в Африка, в Афганистан. Имаше и проект за сексуално и репродуктивно здраве на хора с увреждания в Парагвай и Уругвай. Това са само някои от примерите. Имаме и някои наскорошни дейности в партньорски страни. Вчера започнахме проекта преодоляване на пропуста, кой, пропаста, проект, който ще трае 4 години и е насочен към подобряване на живота на хората с увреждания. Ние искаме да осъществим едно устойчиво общество за всички нас. Етенеш Гуши, адвокат от Етиопия, се застъпва именно за едно такова общество. Тя мотивира всички да се противопоставят на всякакъв вид дискриминация, дискриминация, с която тя самата се е сблъсквала. Дискриминацията идва отвътре и всеки от нас може да бъде лидер. Лидерството идва отвътре и лидерството може да помогне на всички да водят един по-добър живот. Искам да благодаря на всички. Нека наистина не забравяме никого. Искам да работим всички заедно за подобряване на живота на хората с увреждане. Благодаря.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 за мен е удоволствие, че съм сред вас на тази много важна проява в Европейския парламент. Форум на лицата с увреждания. Благодаря на организаторите за любезната покана да обменим мнение на този важен форум. Преди няколко дни се проведе Европейския ден на лицата с увреждания. Господин Върда Кастанис, позволете ми да предам най-добрите си пожелания във връзка с 20-та годишна на Европейския форум лицата с увреждания. Дами и господа, знаете по-добре от мен, че в, в, в, по света живеят един милион и половина лица с увреждания, 80% в развиващия се свят, дори и в развития свят лицата с уврежданията страдат от неравнопоставеност в общностите си в развиващите се страни, предизвикателствата са повече, дискриминацията е по-силна дори и когато ситуацията не са кризисни. При бедствия и разселвания положението се влушава допълнително. Те за тях достъпът до хуманитарна помощ е затруднена. Достъпът им до обикновени услуги е ограничен и, не, достъпът не е приспособен към техните потребности. Става дума за храната, хигиената, водата. Но това, което е много важно и медико-социалната подкрепа също е недостъпна. Лицата с увреждания често са изключени от хуманитарното планиране и от реагирането при бедствия. Уважаеми приятели, Европейски съюз и държавите членки са най-големия донор на хуманитарна помощ в цял свят. Ние играем водеща роля в изграждането на глобалната хуманитарна среда. Миналата година Бюджета на Европейската комисия за хуманитарна дейност достигна рекордните 2,1 милиарда. Мандатът ни е ясен. Моят мандат като комисар а, по хуманитарната помощ и управлението на кризите е ясен. Ние трябва да помогнем на най-уврежданията и да помогнем на най- уязвимите лицата с увреждания са наш приоритет. Европейският съюз отстоява много активно правата на лицата с увреждания. Ние сме страна към Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. И това предполага конкретни задължения в, по точка 11 за действия при неотложни и спешни условия. Те задължения трябва да намерят отражение във всички политики. Второ, ние сме утвърдили а, главата за хуманитарна дейност и планът за действие. Това е измеримо материал, това измерими материален израз на нашия ангажимент. Но в Европейския съюз не се задоволяваме само с думи. Ние се стремим към конкретни действия. Ние интегрирахме лиц... проблемите на лицата с увреждане в нашите а, политики. Тази година финансираме разработването на първите насоки за включването на лицата с увреждане в хуманитарни мерки. Това говори за нашият ангажимент да предизвикаме промяна в цялата система. Второ, ние осигуряваме целенасочено финансиране за конкретно подпомагане на лица с увреждания в райони засегнати от бедствия. През последните две години 26 проекта в областта на уврежданията бяха финансирани на обща стойност 30 милиона и от началото на моя мандат финансирането се увеличи с над 40%. Ще ви дам няколко примера за новите промени. След началото на мандата ми в Турция подобряваме достъпа до качествени услуги за, ли... за бежанци с... с увреждания. В Южен Судан подкрепихме дейността на хуманитарните работници, за да сме сигурни, че ще бъдат включени лицата с увреждания. В Индия финансирахме достъп до рехабилитация за лица с увреждания. В Гърция финансирахме предоставянето на приюти за семейства с увреждания, с а, съответни условия. Непрекъснато а, обсъждаме с партньорите на място как да подобрим дейността си. Трето, ние работим много по включването в, при гражданската защита. Гражданската защита е също включена в ресора и интегрираме а, тази а, дейност в подготовка за, а, за действия при бедствия, като се обръща специално внимание на лицата с увреждания. Преди две години съветът прие заключение за управление на бедствията. Вътре са включени конкретните потребности на лицата с увреждания. Ние вършим много, но разбира се, би трябвало да вършим повече. особено донорите и партньорите, и аз съм готов е, като комисар да предприема допълнителни мерки, за да отговоря на потребностите на лицата с увреждания навсякъде. Уважаеми приятели, понякога чувам, че трябва първо да се изгради едно общество, ориентирано към потребностите на лицата с увреждания в Европа. Преди да предприемем подобни мерки при бедствия, за мен този подход е доста късоглед. Разбира се, в Европа има много предизвикателства в Европа и държавите членки, но това не би трябвало да ни пречи да се борим за по-приобщаващи хуманитарни мерки. Едното не изключва другото. И двете е, се допълват и подсилват взаимно. Това е моя дълбока убеденост. През последните месеци с организации на лица с увреждани и партньори. Обсъждаме какво допълнително да предприемем. Този ангажимент е необходим, за да вървим напред. Преди няколко дни имах удоволствието да се среща с председателя Варда Кастанис между нас има съгласие, че, трябва, че трябва да се положат повече усилия за по-приобщаващо общество. Готови сме да предприемем допълнителни мерки. Как да стане това? Първо, финансирането, което осигурим, финансирането трябва да осигури а, специални мерки с оглед на потребностите на лицата с уврежданията. Второ, ще разработим стандарти за хуманитарни дейности от страна на Европейския съюз, така че конкретните потребности на уязвимите групи, като жени и деца с увреждания, да получат подобаващо внимание. И на трето място трябва да направим така, че лицата с увреждания да могат да изразят своето мнение и да бъдат отчитани на всички етапи. Те не бива да бъдат само получатели и обекти на хуманитарна дейност, но и като активни участници в разработването на хуманитарни мерки. Това е личният ми ангажимент – а именно, че лицата с увреждания да дават своето мнение по предвижданите от нас мерки. Ние смятаме, че няма да се решава нищо за лицата с увреждания без тяхно участие. Миналата година финансирахме проекта в Мянма. Лицата с увреждания участваха в дейностите за смягчаване последиците на бедствията. Един човек каза много уместно, кога при бедствие страдат всички, т.е. всички трябва да участват в подготовката за реагиране при бедствие. И така ние трябва да търсим начини за интегриране на лицата с увреждания, като използваме бази данни. И не на последно място ще работим за изграждане на капацитет за повече приобщаване и за повишаване на знанията, а с повишаване на знанията ще можем и да предприемаме по-добри мерки. Драги приятели, наскоро парламентът гласува доклад за изпълнение на стратегията за лица с увреждания. Докладът призовава лицата с увреждания да не бъдат забравени в хуманитарната помощ. Напълно съм съгласен. Това е наш дълг и винаги съм готов да чуя вашите предложения, за да можем а, да предприемаме по-адекватни мерки спрямо лицата с увреждани, особено в хуманитарната област. За съжаление няма бързи мерки. Това е процес, който изисква колективни действия от всички нас но в наш общ интерес е да помагаме на най-уязвимите в хуманитарната криза. Убеден съм, че всички заедно можем да направим хуманитарната политика по приобщаваща и, да, и че ще можем да променим живота на лицата с увреждания. Убеден съм, че всички ние заедно можем да променим нещата. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за много конкретното ви изказване. Всички ние оценяваме това, което чухме. Сега ми позволете да приветствам госпожа Тере Кабра, заместник председател на групата на Зелените член на съвместната парламентарна комисия Европейски съюз Мексико и делегацията за Латинска Америка. Ще бъда много кратък, защото след краткото си изказване ще трябва да тръгна. Дами и господа, уважаеми приятели, за мен е чест, че имам тази възможност да говоря пред вас. От името на господин Филип Ламберт, председател на групата на зелените в парламента. Нашата група винаги е отстоявала равното третиране на лицата с уврежданията и ще продължава да, да отстоява тази идея на всички нива с приоритетни области достъпност, участие, равенство, заетост, образование и обучение – здравеопазване, социална защита и външна дейност. На 30 ноември тази година Европейския парламент прие резолюция за изпълнение на Европейската стратегия за лица с увреждания. Нашата група гласува за резолюцията, въпреки че някои от Аспектите, на които държахме, не влязоха в резолюцията, а именно промяната в политиката на економии и осигуряването на достъп до сексуални репродуктивни услуги за лица с увреждания и прекратяване на някои практики за стерилизация. Няколко думи отвъд мерките и са свързани с някои дълбоко вкоренени представи. А именно, всички човешки същества а, са равни по отношение на правото на достоинство. Различията между нас не влияят върху това достоинство. Когато човек а, поради даденост а, или други причини има право да получи помощ от зряло общество и има право да участва в взимането на решения за, добрите, за най-добрите мерки, които ще помогнат ситуацията да се промени. Всички ние сме на, от една страна. Ние сме хора със своите очаквания, потребности, емоции – чувства, страхове и надежда. Нашата подкрепа за лица с увреждания не е а, милостиня, а е а, израз на общото ни желание за щастие. Ето защо вашето участие и сътрудничество е винаги необходимо. Във всичко, което се опитваме да постигнем в онази област, която познавате по-добре от нас. Можете да разчитате на нашата солидарност, така както и настояваме за солидарността на онези, които смятат, че имаме право да живеем в по-добър свят, който защита достоинството на всички. Благодаря ви за вниманието и разбирането. Въпреки и че когато не сме толкова активни, колкото трябва да бъдем. Аплодисменти в залата. Благодаря, Жозеф. Дами и господа, устойчивото развитие, целите за устойчиво развитие е изключително важен въпрос. Искам да дам думата сега на Алисън Колман от Watch Europe, която работи срещу корупцията при отпускането на помощ за развитие. Благодаря, че поканихте нашата организация да участваме в обсъждането на устойчивото развитие, целите за устойчиво развитие, хората с увреждания. Искам да ви поздравя за годишнината. Това е голямо постижение. Аз работя по въпросите срещу корупцията, особено с акцент върху корупцията в развитието. Днес обаче аз представлявам SDG Watch Europe. Нека да припомним какво представляват целите за устойчиво развитие. Това е уникален политически ангажимент. Призовават за новаторски действия за гарантиране на просперитет и закрила на правата. Економически, социални, екологични въпроси, въпроси свързани с управлението, като здравеопазване, социална закрита, образование климатични промени, околна среда, правосъдие, силни институции. Всичко това се взема предвид. Тези е, цели показват, че само работейки заедно в тези области, можем да постигнем реална промяна. Този широк подход не е единственото уникално нещо на целите, защото те са свързани преди всичко с включването на широко участие. И това е отразено в поетия ангажимент никой да не бъде изоставен и да имаме един приобщаващ свят. Целите също са специални, тъй като за пръв път всяка държава в света, независимо дали е развита, развиваща се, независимо дали е богата или бедна, има сега ангажимент да работи за устойчиво развитие. Това означава, че Европейския съюз трябва също да работи за реализирането на 17-те цели и за над 160-те отделни действия. Няма да е лесно, необходимо е да има лидерство и много усърдна работа. Това означава също, че трябва да намерим нови методи за работа, нови начини на мислене. Трябва да намерим и нови начини да работим съвместно. Това именно прави SDG Watch Europe. Организацията беше създадена през лятото на 2015 година като мрежа от организации, която работи по множество въпроси. Работим най-вече за изпълнението на целите за устойчиво развитие тук. Целта ни е да обединим гражданското общество, независимо в какви сфери се занимават сред които са включени и хората с увреждания. Ние искаме всички тези групи да работят заедно. Имаме над 100 членове, някои работят на ниво Европейски съюз, други на национално ниво. Заедно с вземащите политически решения се опитваме да мобилизираме гражданите, следим изпълнението на целите – как се справя Европейския съюз по изпълнението и наблюдението на изпълнението на тези цели. Радвам се, че тук комисарят отговаряш по хуманитарната помощ и управлението на кризи. Миналата година комисията излезе с първия си доклад за европейски действия за устойчиво развитие Малко бяха обаче конкретните мерки. Разгледани бяха само съществуващите политики, без да обръща внимание на пропуските. Но ние трябва да видим какво липсва, какво не правим, за да можем да изготвим един конкретен план за действие. Европейският съюз трябва да има една цялостна стратегия, която да е съгласувана и добре координирана, и това трябва да стане, като включим в максимална степен хората с увреждания, както и всички останали групи, които са изправени пред риск от маргинализиране. Ние трябва да имаме конкретно заложени цели с срокове. Иначе как може да се постигне напредък в Европейския съюз през следващите 12 години? Липсата на амбиция в първия доклад е, отразява факта, че устойчивото развитие не се е превърнал в истински политически приоритет на този етап. В последното изказване за състоянието на Съюза на Юнкер въпроса за развитието не беше изобщо упомената. Тази реч отразява политическите приоритети на комисията, отразява също и какви не са политическите приоритети на комисията. Комисията представи пет сценария за бъдещето на Европа. Как да изглежда Европа в бъдеще? В този документ много бегло беше споменато устойчивото развитие, въпреки че Европейския съюз беше водещ в приемането на тези цели, но никъде не се говори как съюза ще допринесе за изпълнението им. Ние, разбира се, сме за това да има една положителна визия за Европа, базирана на ценностите, отчитаща интересите на всички европейски граждани, включително на най-необлагодетелстваните. Но нашата организация, както и много други, се налага да на... изготвят един допълнителен сценарий, шестият сценарий за бъдещето на Европа. Ако нямаме нужните инструменти, за да следим постигнатия напредък, няма да стигнем далече. Има 100 показатели, които се следят. Ние приветстваме доклада, но има някои области, в които е необходимо подобрение. Доста прибързано бяха прияти тези 100 критерия с малко участие на гражданското общество и не винаги показват ясно какво е постигнато и какви са пропуските. Не се обхващат всички аспекти на устойчивото развитие, не се показва какво все още не е направено. Този доклад не показва колко далече и колко бързо искаме да стигнем, ако искаме действително да реализираме целите за срок от 12 години. Прилагането на принципа никой да остане назад не е изцяло изпълнена тази цел. Необходимо е да се съберат местни данни, десагрегирани данни. Необходимо е да има такива разбити данни и да се види по какъв начин и докъде сме стигнали. Евростат пропусна да включи изключително важни данни. Например, няма данни за хората с увреждания по цел четвърта, свързана с качественото образование. Няма данни също относно хората с увреждания по цел 8 за достойна работа за всички. Следващата година Европейския съюз ще направи преглед на показателите и ние призоваваме Европейския съюз тази ревизия да бъде приобщаваща, призоваваме Съюза да разшири докладите за наблюдение, да включва не само количествени показатели, но и качествени оценки. Тези оценки трябва да бъдат приведени в съответствие с глобалните цели – ако действително искаме да демонстрираме, че сме лидери. Европейския съюз трябва да събира нови разбити данни, които да включват и хората с увреждания. Всичко това трябва да се направи с участието на гражданското общество. И в заключение искам да кажа, действително може би бях малко негативна и затова искам да кажа нещо положително накрая. Все пак е, това е годишнина от е, вашата организация и трябва да мислим за бъдещето. Европейската комисия изготви една платформа за устойчиво развитие с участие на множество заинтересовани страни. Там се включат гражданското общество, синдикатите и прочие. Вчера ние проведохме първата ни среща и тя беше доста е, насърчителна. Това ми дава надежди. Това е платформа, която дава възможност Европейския съюз да работи в тясно сътрудничество с гражданското общество. Платформата ще създаде по-малки групи, които ще разгледат отделни аспекти в по-голяма дълбочина. Тези аспекти е, ще бъдат обсъдени, но сред тях ще бъде бъдещия бюджет, е, многогодишната финансова рамка, също наблюдението и оценката. Призоваваме Европейския съюз да включи повече заинтересовани страни в работата на тези по-малки групи, тъй като те могат да дадат, допринесат със своя опит и знания. Сега е време Европейския съюз да покаже, че е лидер при изпълнението на целите. И то заедно, само работейки заедно, можем да постигнем едно добро бъдеще. Благодаря ви за вниманието аплодисменти в залата. На завер уводního панелу ми до... В заключение искам да приветствам заместник-председателя на Европейския форум за хората с увреждания Ана Пелаес. Тя се занимава най-вече с равнопоставеността между половете. Госпожо Пелаес, имате думата. Благодаря ви много. Ще говоря народния си език, който е испански език. Госпожо председател, колегите от Европейския форум за хората с увреждания, уважаеми евродепутати, брата и сестри от движението на хората с увреждания. Искам да се спра на три въпроса. Първо, колко важна е програмата 2020 и целите за устойчиво развитие. Дали това е визията ни за бъдеще, за да можем постигнем целите за развитие? Никой не трябва да бъде изоставен. Чрез нашето движение въпросите, е, свързани с уврежданията, бъдат обхванати в програмата за развитие. В четвърта цел, където става въпрос е, за качественото образование, когато говорим за економическото развитие, в е, цел 10, където се говори за намаляване на неравенството, както в цел 11, където се говори за градовете и за устойчиви общности, както и в цел 17, където става въпрос а, за постигането на целите чрез а, общи действия. Имаме възможност а, да погледнем на въпросите на хората с уврежданията като част от целите за устойчиво развитие. Например, то, първа цел – намаляване на бедността, втора цел – преодоляване на глада, важността на здравеопазването, пета цел – свързана с равенството между половете. Това, което можем да направим сега, е нашето движение да бъде част от тази програма 2020 и целите за устойчиво развитие за нас са огромна възможност да включим в работата ни защита на правата на хората с увреждания. Това е част от политическата ни програма. През юли в Нью-Йорк 15 държави ще направят доброволна оценка на изпълнението на целите за устойчиво развитие. Тук са Албания, Андора, Армения, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Испания и Швейцария също. Това е отлична възможност за нас да гарантираме, че тези правителства ще отчитат нашите потребности. На второ място, нещо от особена важност. Сега имаме отлична възможност, скъпи приятели, брати и сестри, да, да свържем целите за устойчиво развитие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Става дума за развитието на човечеството, за развитие на хората с увреждания. Конвенцията на ООН за хората с увреждания трябва да бъде част от политиките, и да бъде а, включена също и в бюджетите, тъй като има пряка връзка между програма 2020 и целите за устойчиво развитие. Те имат отношение към потребностите на хората с увреждания. Трябва да направим така, че да излезем с активна и ясна позиция, да обвържем тези два инструмента, инструмента и на национално равнище те да бъдат отчитани изпълнението на конвенцията, както и изпълнението на целите за устойчиво развитие. Има доста обстоятелства, доста цели, които се припокриват е, между тези два инструмента. И трябва да участваме във всички дебати по тях. Има някои е, цели, които може би считате, че нямат връзка с нас. Например, въпроса за екосистемите. Въпреки, че ни изглежда, че са отдалечени от нас, всички останали са пряко свързани с това, което правим ние целите за устойчиво развитие и конвенцията на ООН трябва да вървят ръка за ръка. Те трябва да бъдат обвързани в нашата работа. И в заключение, каква е ролята, която има движението на хората с увреждания по изпълнението на ангажиментите, свързани с целите за устойчиво развитие? Те трябва да станат част от работата на организациите. Ние трябва да действаме активно в нашите организации по изпълнението на целите. Освен това, трябва да гарантираме, че правителствата, когато работят при разработването на свои те политики за развитие да отчитат винаги хората с увреждания. Никой няма да го направи вместо нас. Ако ние не сме в състояние да повлияем на нашите правителства, никой няма да свърши тази работа вместо нас. Ние трябва да направим пряка връзка и трябва да направим така, че правителствата, частния сектор, различните организации, гражданското общество да заделят средства за пълно изпълнение на програмата, свързана с целите за устойчиво развитие. Освен това, благодарение на нашата работа и посланията, които отправяме, трябва ясно да заявим, че хората с увреждания дават своя принос. Ние също сме донори в тези движения. За това програма 2020 е изключително важна за нас. Там се предвижда и сътрудничество с трети държави. Но е важно какво става в нашите собствени страни, какво става вътре в Европейския съюз и извън него. Приятели, представители на организации на хора с увреждания. Ние трябва да използваме програмата за устойчиво развитие, за да се развие сътрудничеството, да се насърчава сътрудничество между държавите и да се справим с основното предизвикателство, да не изоставяме никого. И това включва всички нас, и мъже, и жени, хора, които са част от движението на хората с увреждания, които не са участвали в пълна степен, хора, които са вътре в институциите, хора, които имат видими или невидими увреждания. Хората с увреждания имат затруднения да участват пълноценно в тези дейности, но ние трябва да работим за това никой да не бъде забравен, изоставен. Особено внимание да се обърне на жените и децата с увреждания. Европейския съюз има множество инструменти, които да гарантират зачитането на правата, правата на жените и най-вече на жените и на децата с увреждания. Те трябва да бъдат част от програмата за устойчивото развитие. Никой не трябва да бъде забравен аплодисменти в залата. Many thanks, Anna, reminding us that we have two strong tools. We have the Sustainable Development Goals. Имаме два инструмента целите за устойчиво развитие, стратегията за 2030 година и стратегията. Така че Истината е, много закъсняваме. Много благодаря, че все още сте тук. Моля ви, нека всеки се изкаже за милута и половина. В противен случай няма да има превод. Майкъл Калмар от Европейската асоциация за дислексия. Майкъл Калмар, председател. Казвам се Майкъл Кар... Калмар. Аз говоря от името на европейците, които страдат от дислексия. Тя е невидима. Това е трудност да се чете, да се третира и обработва адмони... а, информация. До 10, те, от 10 до 15% от населението са хората, които страдат от дислексия. Трудност при четене и писане означава затруднен достъп до култур, културното наследство, до економическото общество. Много често тези хора имат проблеми в училище, при обучението и когато работят. Те се чувстват отделени от останалите и последствията са много ясни. Милиони деца и младежи с дислексия се опитват да компенсират своят, своето увреждане. Затова аз апелирам за мерки за ранно диагностициране. Благодаря. Now we give the floor to uh, Mr. Martin Gek from the... Господин Гек от Словенския национален съвет. Yeah, I will give the floor then to the next speaker. Не е в залата. Добре. Господин Лук Зелдерло. От името на нашата организация имам три послания. Не може да има устойчиво развитие без прилагането на конвенцията на ОНЕ. Това вече го чухме. Не може да има прилагане на конвенцията без да има прилагане на целите за устойчиво развитие. Трябва да има политическа координация и бюджет, които да ни позволят да приложим тези два важни политически документа. Но има и връзка между Европейския форум за, за хората с увреждания и промените в климата. Европа става по-топла, по-социална и по-сплотена. Поздравления за форума, за това, което е направил през последните 20 години. На следващо място трябва да се изпълняваме обещанията – Европа трябва да има високи стандарти за това как се разходват европейските средства. От структурните фондове имаме ексанте условия, така че пари да не по средства от Европейския съюз да не подкрепят остарели модели. Това, тези принципи, този принцип трябва да се прилага и при помощта за развитие на трети страни. На следващо място, 10 години след кризата, ние искаме Европейският съюз да приложи стратегия за социално инвестиране, което означава да има системи за подкрепа на деца с увреждания в извън Европейския съюз развитие на съпроизводството. Всички заинтересовани страни трябва да участват и хората с увреждания трябва да могат да управляват системите, които са предназначени за тяхна подкрепа. И на, кра... на, на последно място, нека се борим против глобалното затопляне и в същото време нека нашите общества стават по-топли. Благодаря. Госпожа Хелга Стивенс. Thank you. I would like to say that... Благодаря. 175-те страни, които са ратифицирали конвенцията, Нека си спомним за тях. Не всички държави членки са ратифицирали, но 175 са. Имаме стратегията, имаме и форума, имаме и коалицията за хората с увреждане. Така че имаме институции на международно равнище, но на европейско равнище имаме нужда от координация на сътрудничеството. Може би форума трябва да помисли за това, а именно въпросите за увреждането да залегнат във всички политики на Европейския съюз. Както знаем, Европейския съюз подкрепя най-много проекти в света, но къде е измерението за уврежданията? То липсва. Време е да подкрепяме хората с увреждания и в контекста на развитието и на сътрудничеството. Имаме много партньорства с парламенти по света. И в тези сътрудничества трябва да включим въпросите за хората с увреждания. Бях в Казахстан, Кирхистан, Таджикистан, Туркменистан и други страни в Малазия. Навсякъде се опитвах да говоря за правата на хората с увреждания. Не мога да кажа, че знаем всичко, но е хубаво, че може да споделим нашия опит, да се получим от техния опит и да помогнем за разпространението и обяснението на конвенцията. За тези неща говорим също при нашите командировки. Благодаря. Сега Сотирис Ксиорус има думата от Кипър. Dear Mr. President, e-, exceptional guests. Уважаеми колеги, гости, председатели. Искам да благодаря за тази възможност да се обърна тук пред вас, да говоря пред Европейския форум за хората с увреждания и представители на асоциациите на хората с увреждания. Днес ние искаме да отделем, да отдадем значението, което играят хората, което имат хората с увреждания в нашите страни. Важни са инструментите за оценка на уврежданията, за да могат стратегиите да се прилагат правилно. Правата на хората с увреждания трябва да бъдат включени във всички аспекти на живота. Уврежданията и функционалността и системите на тях, за оценка на тях, се използват за оценка на хората които искат да бъдат оценени. И от това зависи тяхната социална защита. Като резултат има ограничение на правата на хората с увреждания. Има изключване на много от тях от социалната система на държавите. И това е, възхи... и това е възходяща тенденция. За съжаление, тези хора, които се подкрепят от свои роднини или от високите технологии, не могат да изпълняват функции в обществото. Те са зависими от чужда помощ. Това е унизителна ситуация, която не може да приемем. За теб си причин, поради тези причини подчертаваме нужди, нуждата от мерки в нашите държави, мерки, които трябва да бъдат прияти и на европейско равнище за преосмислене на процедурите за оценка на уврежданията. Трябва тези оценки да бъдат заместени от по по-добри по инструменти за оценка на уврежданията. Ораторът бе прекъснат. Следващият оратор е Херберт Пихлер. Намирам се на място 171. Искам да говоря за цел е, четвърта образованието. То става все по-важно, особено, що се отнася до правителството в Африка, а в Австрия в момента, а, което отново иска да въведе помощните училища. А, въвеждането им за мен не е добро, добро. Аз самия страдах много в едно помощно училище. Много от хората получават само джобни пари. Много от тези хора с, е, съществуват в институции, Смятам, че това не е пътят. Трябва да има едно общо училище, да няма отделни помощни училища. Освен това, искам да благодаря на организаторите, че организираха такава чудесна конференция. Но освен това, може би такава конференция трябва да се разпредели на два дена. Много е жалко, че толкова важни теми е, биват биват, а, биват обсъждани толкова бързо. Искам да приключа с призива да живее Европа. Сузана Силваси от организацията Ев... Аутизъм Европа. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер. Преди 14 години аз станах активистка, защото не можех да намеря училище за 7 годишния си син. Той тогава страдаше от аутизъм. И мислех, че не е възможно в 21 век в Европа да няма такова училище. Започнах да се занимавам с законодателството, правих решерши и сега продължавам да се боря за правата на хората с аутизъм. Значи не съм сама. Един от 100 човека е засегнат от аутизъм. Това означава 7 милиона. Понякога си мисля, че хората с аутизъм са даже по-язвими от други хора с увреждания. Искам да ви попитам, колко национални делегации са включили някого с аутизъм? Може би не много. Освен това, видях, че не само моето дете живее с аутизъм. Има и други такива деца и те са маргинализирани, те не участват в образователната система и в социалния живот. Имаше изследване наскоро, което показва, че повече от 50% от тези деца са изключени от образованието. Повече от 66% от възрастните хора са изключени а, от трудовия пазар. В заключение, хубаво е да имаме тези международни документи, конвенцията, стратегията, целите за развитието, но нещо липсва, а именно приложението и мониторинга. И така, госпожа Карина Чупина от Международната организация на хората с слухови увреждания. Младите хора с слухови увреждания. Лицата са слухови увреждания имат увреждания, които са невидими и затова често ги пренебрегват. За тях е труден достъпът до технологиите. На нас ни липсват висококачествени технологии, превръщащи а, речта в а, текст. Трудно е да се намери добра работа а, без добри слухови апарати. те струват скъпо трудно е много често безплатните е, апаратчета не са адекватни и е трудно да чуеш какво ти казват. И независимо от дипломата, трудно си намират е, тези хора работа. Имаме нужда от е, практическо приложение на европейските постижения в областта на науката и техниката. Ние трябва да можем да избираме устройства, които а, са приспособени към нашите нужди. Имаме нужда от възстановяване на средствата, призоваваме Европейската комисия да инвестира в изпълнението на устройства за чуване, да насърчи амбициозни проекти в рамките на Разъм и специални посещения, организирани за и с лица млади хора с увреждания. Най-сетне призоваваме Европейския съюз – да бъде лидер в въвеждането на технологии, като превръщане на реч в текст и други подобни. Думата има Джеф Робъртс от Алцхайм Европа, ако все още е тук. Аз съм Криста Робица, Аз бях диагностициран с Аутхармен и деменция преди 5 година. Аз представлявам групата, създадена преди 5 години. Деменцията е увреждане. Страдащите от нея са жертва на дискриминация. На, им, на международно ниво има конвенция за правата на лицата с увреждания. Там се призовава за адаптация, така че лица с деменция и други увреждания да бъдат включвани, а не изключване. Ние се срещаме, за да може публичните услуги да могат да намалят тревожността сред хората, страдащи от деменция и да не се забравят семействата, които също страдат. Една четвърт от е, лицата в болниците и затворите имат деменция. Какво правим, за да се улесни техния живот? Деменцията е призната за увреждане, но какво се предприема? Съществуващото обучение и кампании за осведомяване – са, имат само символично значение. Страдащите от деменция са изправени пред множество предизвикателства пред реализацията на правата им и те са стигматизирани. Няма разбиране за деменцията и има дискриминация на множество основания като пол и възраст. почти несъществуваща услуги. Законодателството, което има за цел защити нашите права, е недостатъчно. В много страни то се потъпква и пренебрегва. Страдащите от деменция не получават предвидената от закона подкрепа. представите за деменцията, изискванията на човека са по-силни от а, фактическото състояние на човека. Състоянието зависи от множество фактори, страната в която живее и така нататък. Социалният модел продължава да е жертва на медицинския модел – и най-сетне искам да благодаря на онези, които останаха до края и повтарям нашия девиз «Нищо за нас без нас». Сега давам думата на Еви Акрам за една минута, ако обичате. Благодаря ви от името на лицата на жените с увреждания – искам да кажа, че е изключително важно, ако искаме да се изпълнят а, приоритетите, никой да не за, остане забравен. А, жените с, с увреждания да бъдат експерти. Много е важно да се признаят тяхният, тях, техните възможности и те да имат право да решават за телата си. Много са жените с увреждания. Много често те се възприемат като теже за обществото в комитета. На конвенцията но не има само един представител как да преодолеем този недостатък. Има нужда от съгласуваност на политиката и координация между институциите. Само така можем да осигурим промяна. Затова е необходимо да бъдат приобщени всички заинтересовани лица, които да работят в взаимодействие с институциите. Благодаря. Сега ще дам думата на нашия председател Варда Кастанис, който да закрие. Извинявайте много за закъснението, но съм сигурна, че вината не е наша. Уважаеми колеги, делегати, приятели, преди да кажа няколко думи За да закрия тази успешна проява, искам да дам думата на а, Карен Нотен, която работи денонощно със своя а, екип. съвместно с службите на парламента. Мисля, че е подходящо да ти дам думата. Благодаря. Осъзнавам, че много хора, които искаха да се изкажат, и много хора, които искаха да се изкажат, нямаха възможност, така че изпратете изказването си, ние ще го публикуваме Поразена съм от а, обемът работа, който свършихте от парламента, от всички наши членове, които се мобилизираха. Оценявам изказванията ви, работата ви и съм ви безкрайно благодарна. Уважаеми делегати, Днешната проява постигна успех. Фактът, че 800 представители, представляващи организации на лица с увреждания в цяла Европа и извън нея, дойдоха тук, за да участват в тази проява – говори за това, че движението на лицата с увреждания в Европа е по-силно от всякога. Времената, в които живеем, са по-трудни в сравнение с миналото. И ние трябва да намерим подходящия баланс – за нас, уважаеми колеги, балансът е, се състои в неуморната работа за усъвършенстване на организациите, да станат те по приобщаващи, да привлечем повече членове, да създадем повече възможности за участие в нашата организация е, за всички, които са в е, неравностойно положение. Не е достатъчно да се каже, че представляваме 8 милиона европейци. Достатъчно Това, което е необходимо, е да се предприемат действия за тези 8 милиона, а именно да се предприеме онова, за което се договорихме. Първо манифест за европейските избори. И след като го одобрихме, реш... се разбрахме да започнем кампания кампанията би трябвало да доведе до там в на изборите през 2019 година да гласуват повече хора, да има повече права, повече хора с права за гласуване и повече депутати с увреждания в парламента. Тази кампания трябва да се води от всички нас. Както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Също така се разбрахме да започнем втора кампания за Европейска стратегия за лицата с увреждания 2020-2030 година приехме резолюция. Имаме нужда от подкрепа в държавите членки и ще работим тук в Брюксел. Нещата трябва да вървят ръка за ръка. Също така се договорихме Европейския съюз да бъде глобален ръководител глобален лидер в отстояването на правата на лицата с увреждания, изпълнение на целите за устойчиво развитие във връзка с конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Всичко това, за което се договорихме, трябва да бъде включено в програмите ни. Дори и ако сме от малка организация в малко село, те трябва да се включат в нашия дневен ред. Ако по пътя към бъдещето установите, че Европейския форум за лицата с увреждания, поне сигнализирайте. и ние ще сме готови а, да чуем. Това означава, че и ние ще сигнализираме. Не искам да отнемам повече време. Благодаря най-напред на председателя Таяни за ангажираността им, за ангажираността му, подкрепата му. А, от първия ден, в който а, пое своя пост, благодаря на членовете на интергрупата за лицата с увреждания, за чудесната работа, която извършиха до сега, която ще продължат да вършат. Благодаря на депутатите в парламента, които оказаха подкрепа на вас, за да можете да дойдете тук. Благодаря и на службите на парламента, всички унези, които положиха огромни усилия с Катрин и други слушатели за реализацията на тази проява. Преди малко един колега каза, че по всяка вероятност имаме нужда от два дни. Можем да помислим по този въпрос в бъдеще. Ако проявата продължи два дни, ние ще имаме възможност да проведем повече дискусии в секции, тъй като въпросите за обсъждане са много. Посланието е ясно. Пак ще се върнем. И имаме споразумение с политическите групи. Тази проява да се провежда всеки мандат. Петият, петото издание ще бъде между между, между 2019 и 2024 година. Благодаря на всички преводачи. Много преводачи, които направиха комуникацията възможна. И разбира се, благодаря на всеки един от вас по-отделно. Разпространявайте посланието. Нищо за нас без нас. Това е начинът по който ще организираме диалога и демократичните процеси. бъдете добри с тези, които се съобразяват с а, този девиз, но твърди с тези, които не се съобразяват. В крайна, в крайна сметка, когато някой каже, когато някой каже, че днес сме били много усмихнати, аз бих добавил, да, но ние сме и много решителни. Така че, когато се върнете у дома си, проявявайте решителност и твърдост. Благодаря ви.